Cominciamo, cominciamo i nostri lavori e li cominciamo con la presenza del... Нека да започнем. При нас е председателя на Европейския парламент Бузък. Искам да го приветствам с добре дошъл, да му благодаря за това, че е тук председателя Бузек беше в тази комисия цели 5 години по време на предишния мандат на парламента. Той работи много усилено. Ще му дам думата, за да представи този проект за Европейска енергийна общност. Той е, има своите основания в е, едно проучване, в което участваше самия председател. Мисля, че този проект би довел до една по-интегрирана политика в областта на енергетиката. Благодаря ви, госпожо председател. Чувствам се като у дома си. Тук сред вас, е, членовете на комисията ИТРЕ, Пет години прекарах по време на последния мандат в тази комисия по промишленост. Е, участвах в почти всички заседания. Сега това не е възможно, защото нямам достатъчно време Имам обаче мандат а, като председател на парламента само за година и половина и след това се надявам да участвам във всяко едно ваше заседание. Както някой каза, това е комисията, в която аз се чувствам като у дома си. Искам да ви представя нещо, което е много важно според мен за бъдещето на Европейския съюз искам да направя първото представяне в моята комисия, комисията по промишленост. Имаше представяне на този проект само като начертаване на политическата идея, която се крие зад него, но не се дадох допълнителни, подробни обяснения. Така че това е една политическа идея, политически тласък за създаване на енергийна общност, но още не се уточняват подробностите. Аз съм тук сред вас, за да поговоря точно за подробностите и да видя какво смятате за този проект. Дали той е добър за нашата общност или имате известни притеснения, искам това да обсъдя първо с вас. Както знаете, договора за общността, на общността за въглещата и стоманата вече не е в сила, но е важно да се върнем към нещо подобно. Говоря за Европейската енергийна общност. Може би това ще е нещо подобно на това, което направихме преди 60 години по отношение на въглещата и стоманата. Нашите предци не са си представяли, че ще има общност за въглещата и стоманата преди 60 години. Нека да си помислим как са чувствали те, защото това в Европа никога не е било реалност. Сега, според мен, сме изправени пред необходимостта да придвижим напред развитието в областта на енергията, петрола, газа, научната дейност, иновациите – все още имаме общност за научна дейност в областта на ядрената енергетика. Тя съществува все още и това е много полезно за всички нас. Европейската комисия върши много работа, както знаете. Комисаря Оттингер каза, че първия приоритет ще бъде прилагането на практика на съществуващата нормативна рамка. Знаем, че дори втория енергиен пакет не е приложен напълно на практика, да не говорим за третия енергиен пакет. Така че имаме проблем с това. Имаме много проблеми с а, взаимното разбирателство относно това как трябва да изглеждат нещата по отношение на третия общностен пакет. Комисията предлага да представи нови проекти приети план за действие 2020 енергийна ефективност, 2020 енергийна инфраструктура, управлението на ядрените отпадъците, енергийната ефективност, второ действие по този въпрос, продължение на съществуващия план. Много проекти има. Знаете, че говорихме и за регулацията на доставките на газ. Ще има регламент, който ще се гласува в тази връзка в пленарна зала след два месеца. Вашата, нашата комисия гласува по този регламент преди няколко месеца. Нека да кажем още веднъж. Имаме ограничени енергийни ресурси в Европейския съюз, а конкуренцията от други части на света нараства за достъпа до ресурси. А ресурсите ще намаляват все повече и повече за бъдеще. На второ място. Казваме, че днес имаме нужда от европейски шампиони, не национални първенци, защото те не са толкова силни, не са достатъчно силни, за да излязат на световната сцена. Ако съпоставим нашите мащаби с растежа в Китай, Индия, дори Бразилия. Така че нашите национални първенци могат да имат сериозни проблеми на световната сцена и тези проблеми трябва да бъдат преодоляни. Имаме проблеми с въпросите на енергетиката извън Европа. Нашите граждани не разбират много от политика, но разбират, когато им спрат парното поради проблем с енергийните доставки. Така че трябва да се вземем и с тези проблеми заедно, а не по-отделно. Това ще е много важно за нас. Естествено, трябва да работим в условията на сътрудничество, да продължим с диверсификацията на ресурсите, да говорим за възобновяеми източници на енергия, ядрена енергетика, слънчева енергия, ефективност на използването на ресурсите, опазване, намаляване на емисиите от е, изкопаемите горива. Всичко това, всички тези елементи трябва да са част от е, пъзела и имаме нужда от научна дейност. Имаме нужда от общи основи за научната дейност, за иновациите. Имаме нужда от стабилна обща основа за създаването на общи иновации, обща научна дейност, общи технологии. И развитието на такива общи технологии. И естествено и средствата за взаимно свързване на енергийните ресурси и енергоразпределението на общия пазар. Как можем да започнем работата. Има три предложения в началото. Засилено сътрудничество по отношение на взаимното обвързване на енергийните източници, енергийните системи. На второ място стратегически план за технологиите. Нямаме финансиране тук все още и създаването на клубове за закупуване на газ. Какво означава това? Какво означава обща група за закупуване? За да имаме ефективно оползотворяване на енергийните ресурси, вместо да водим 27 отделни преговори с доставките и регулатор... с доставчиците и регулаторите, можем да договаряме споразуменията с външните доставчици заедно. Може да преговаряме и за разпределението на газа и петрола между държавите членки, да преговаряме за експлоатацията на инфраструктурата, която да е, е устойчива и справедлива. Запасите също са важни, е, инфраструктурата свързана с запасите. Имаме правни трудности, разбира се те не са чак толкова сериозни. Нека да погледнем Лисабонския договор. Той говори за солидарност по въпросите на енергетиката. Това е един нов подход. Енергетиката е нещо, на което се отделя специално внимание в Лисабонския договор. Не трябва да забравяме, че каквото и решение да изберем, Европейската енергийна общност трябва да е отворена за всички. Всички държави членки трябва да могат да се присъединят, когато са готови. Може би ще се наложи в началото да започнем с една малка група държави членки. Не трябва да се забравя това. Естествено, че ще е добре да започнем заедно всички, но ако това не е възможно, може би Това ще е едно подходящо решение за поне 9 държави членки. Имаме три основни предимства. Това казвам към края на своето експозе. Според мен. На първо място економии от мащаба. Казвам това, тъй като се върнах от Китай само преди един-два дни – много лесно е да се види какво означава економия от мащаба. Можем да имаме същото и в Европейския съюз. И ние можем да имаме економии от мащаба. Ако се обединим по въпросите на енергетиката, в рамките на нашите 500 милиона жители. Най-голямата економика в света. Ние сме по-добри от китайците дори. На второ място, във вътрешен мащаб, може да се подобрят нещата, ако държавите членки инвестират в националните енергоразпределителни мрежи и инфраструктура. Това ще помогне на вътрешния пазар. Това ще създаде и правна сигурност за нашите енергийни компании в дългосрочен план, в голям мащаб, за този голям пазар, тъй като това ще даде и стимули за дългосрочни инвестиции – ще създаде основите за научна и развойна дейност на европейска основа, за да може Европа да стане глобално конкурентоспособна. Зелените технологии, освен това, е, съхраняването на енергията, зелената енергия, възобновяемите ресурси и ядрената енергетика. Имаме и общност е, за научно-развойна дейност в областта на ядрената енергетика. Ние сме един много мощен енергиен блок. Това може да ни даде възможност да договаряме споразумения, да закупуваме заедно петрол и газ, да водим преговори, които да ни помогнат да намалим цялостните разходи за петрол. Така че конкурентоспособността за нашата економика е нещо изключително голямо предимство. Имам няколко коментара по отношение на връзките между Европейския съюз и Китай. Ако искате, мога да ги направя в края на нашия дебат днес, защото не искам да смесвам нещата тук, тъй като основната ни тема е Европейската енергийна общност. Много интересно е обаче да видим как изглеждат нашите връзки, връзките и сътрудничеството, което имаме с Китай и САЩ, защото аз посетих и САЩ. Ние обсъдихме този въпрос и там. Как да се справим с измененията в климата, 80% от измененията в климата са свързани с проблеми и на енергетиката. Значи взаимовръзката изменения в климата, енергетика е много силна. Ние сме най-големите сили в света и взаимните ни действия ще са много важни. Ако желаете, мога да добавя няколко думи и за това. Сега обаче най-важното е Европейската енергийна общност. Искам да видя какво смятате вие за тази идея и как може да се справим с трудностите за бъдеще. Благодаря. Grazie al Presidente per questa discussione che ha voluto. Благодаря, господин председател, че поставихте началото на дискусията в нашата комисия. Редица колеги са записали в списъка на желаящите за думата. Моля изказващите се да бъдат кратки, тъй като много са желаящите. Господин Енчо. Доа oară când uh, ascult uh, aceste idei ale dânsului, prima oară... Трябва да признаем, че за втори път чувам тази идея от вас. Първия път я чух в Страсбург от господин Жак Делор. Има цяла поредица от въпроси, които повдига тази тематика. Имам предвид Европейската енергийна общност. Държавите членки ще могат ли да изградят всичко това на основата на солидарността? за да предприемат единни мерки в енергетиката. Тоест, с общи усилия, дали това ще е възможно. Не трябва да забравяме, че тук става въпрос за економически интереси. Те са не... немаловажни. Най-важното е да обърнем внимание на потребностите и интересите на гражданите. Как ще се реши въпроса? за големите частни предприятия. Дали по пътя на солидарността или работата, която ще се върши, ще противоречи на потребностите на гражданите. Ние като политици трябва да защитаваме потребностите на гражданите и в крайна сметка на крайния потребител. Друг въпрос. Как ще защитаваме европейските граждани, т.е. потребителите, абонатите? при условие, че има една единична цена, независимо от стандарта на живот във всяка една държава членка. Ние не трябва да забравяме и за социалните разходи. Има граждани с много ниски доходи. Какво ще правите? Какво ще прави Европейският съюз по отношение на тях? Ако искаме да сме независими в енергийно отношение в бъдеще, как ще реализираме альтернативните технологии. Ние зависим от внос в сектора на енергетиката до голяма степен. Затова трябва да проявяваме солидарност и субсидиарност. Благодаря. Poiché gli interventi, Presidente, io le proporrei magari di fare un blocco di primi cinque interventi e poi se lei vuole. Много колеги искат думата, господин председател. Предлагам по пет въпроса да се задават, след това да вземете отношение по тях. Ačiū, gerima pirmininkė, gerimas президент. Благодаря, госпожо председател, господин председател на Европейския парламент. Днес никой не се съмнява в това, че европейската енергийна политика трябва да бъде по- добре координирана. Необходими са ни общи правила, задължителни за всички държави членки. Изпълнени сме с добра воля. Желаем да постигнем обща позиция в преговорите с нашите партньори. И би трябвало да координираме действията си по закупуване на енергия и по отношение на останалите ни цели. Днес обаче е, изпитвам известни съмнения за това, че през е, първия стадий на енергийната общност броят на държавите ще бъде не повече от 9. А останалите държави си запазват правото да се присъединят към първите 9, едва когато са, се почувстват добре подготвени. Струва ми се, че това е липса на солидарност. И се създава е, отново Европа на двете скорости. Отново като че ли вътре в рамките на Европейския съюз се създава един клуб на отличниците, а това е, означава недостатъчна солидарност. Е, по-слабите в економическо и енергийно отношение държави, да кажем балтийските държави, ще могат е, едва на по-късен етап да се присъединят към енергийната общност, а биха желали да го направят веднага. Затова Настоявам за ясни отговори на въпроса как ще изглежда точно енергийната общност и е, имаме ли гаранции за това, че Европа няма да бъде разделена. Господин Рибих, благодаря особено сърдечно на господин Бузек. Той много добре е, прецени, че това е подходящият момент, в който е, не бива да се допуска не единни действия по отношение на енергийната политика. Ако желаем наистина да бъдем образец за подражание, ние имаме договори за финансиране и мисля, че е, приходите от е, емисиите на е, CO2 би трябвало да се използват по-добре е, по линия на програмите за подпомагане е, в енергийната сфера. Най-вече по отношение на твърдите, на е, изкопаеми, на е, ресурсите които, и суровините, които се извличат от земните недра. Освен това, разрешителните процедури в енергийния сектор – трябва да са в услуга на проектите, така че те да могат да се реализират е, в максимално кратки срокове. И струва ми се, че ни е необходимо е, един втори стълб като е, така, начин за уравновесяване на е, договора за атомна енергия, е, който да ни гарантира равноправно третиране на всички европейски държави. Това ще даде възможност за е, подпомагане на производствата на альтернативна, на друга енергия, различна от атомната. Благодаря ви, а сега даваме думата на госпожа Гростет. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин е, председател, за това, че сте тук сред нас, е, за да обсъдим няколко много важни въпроса. Виждам основните проблеми, най-вече в уравновесяването на е, използването на различни енергийни източници и е, регулирането на пазара. Това, че непрекъснато се увеличават е, цените, е, създава проблеми и за потребителите, и за индустрията. Как е, в такъв случай и индустрията, и потребителите ще възприемат една нова енергийна общност, след като това отново ще доведе до покачване на цените? Освен това, по отношение на така наречения енергиен микс, как ще обясним на европейските граждани е, как точно ще обясним на гражданите е, необходимостта от по-високи е, цени за енергията от тецове, след като, да кажем, в техните държави има достатъчно вец, а има и атомни централи. Освен това, как при сегашното положение по отношение на правомощията на компетенциите ще се създава консорциум – освен това, господин е, председател, накрая ще си позволя да кажа, че е, става дума за едно амбициозно начинание и е, вие можете да разчитате на моята подкрепа. Госпожа Карвайо. Благодаря, господин председател. Приветствам инициативата за енергетиката. Това е много важна тема. Съюзът вече разполага с стратегия за енергетиката и за климата. Дори без въпросът за енергетиката да бе залегнал в договорите, не успяхме да одобрим стратегия за енергетиката. Искам да питам до каква степен ще бъде отразено съществуващото законодателство в тази инициатива? Имам предвид е, стратегията за енергетиката, провеждана до момента. На второ място, какво е предимството да участват само някои държави членки на първия етап, вие споменахте нивото на готовност, но може ли да навлезете в малко по-големи подробности? Какво точно означава тази готовност? Дали тук си преди участието в енергийната и климатичната стратегия? Относно правното основание на тази инициатива, можете ли да навлезете в по-голяма подробност? И на последно място има два положителни момента. Финансирането, ако това ще помогне, тази инициатива ще помогне на държавите членки да получат повече финансови средства за инфраструктурата, която се нуждава от модернизация и изграждането на нова такава. И вторият важен момент е обвързването на този въпрос с конкурентоспособността на европейския бизнес защото енергетиката е тясно свързана с конкурентоспособността. Това са две важни теми, които засегнахте. Мисля, че те представляват стратегически компонент във вашата инициатива. Благодаря. Be... Първият въпрос е до каква степен, как ще бъде включена съществуващата стратегия във вашата инициатива? защото имаме голям набор от директиви, съобщения, заложени цели, задачи. Разполагаме с цял пакет за енергетиката и климатичните изменения. Колега Жадо, е, конклюде questa prima serie, questo primo blocco di domande, poi chiederemo... Господин Жадор, последен от първият кръг изказвания. След това ще дам думата на председателя да вземе отношение. Господин председател, за мен е голямо удоволствие, че сте тук сред нас в залата. Това е изключително нещо. Питам се, каква роля играете, когато сте тук? Дали ролята на председател на парламента или ролята на член на съвета за администриране в Европа, голям орган – и така наистина питам се тук каква роля играете. Ние трябва да съберем средства за научна изследователска дейност. Трябва да се дадем сметка, че се нуждаем от високи стандарти по отношение на научно-развойната дейност. Вие споменахте, че ще насърчавате всякакъв вид енергия, възобновяеми източници на енергия и така нататък. Това е един голям портфел. Но при условие, че имаме ограничени публични средства, разполагаме с малко пари, човек трябва да се определя приоритетите. Например, по отношение на ета, вноската на Европейският съюз едва сега започва да се отроява от 2,7 на 5,3. И това е само е, по разходите за производство. Ако се отговори на исканията на ИТЕР за 1 милиард евро, това ще е повече от два пъти сумата, която отделяме за възобновяемите източници на енергия. Какво правим при това положение? Това означава ли, че трябва да спрем да инвестираме в такъв тип енергия и да се опитаме да намерим равновесната точка, да определим други приоритети, да насочим вниманието си към възобновяемите източници на енергия, енергийната ефективност и така нататък. Ще дам думата на председателя да вземе отношение по първите зададени въпроси тъй като не всички бяха в залата в началото. Искам още веднъж да приветствам с добре дошъл господин председател и да му благодаря за идеята да представи размислите си първо в нашата комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за бележките и коментарите. Разбира се, не мога да дам отговор на всички въпроси, зададени сега. Както ви казах, нещата са в самото начало. Това много прилича на развитието на нещата през 80-те години на изминалия век, когато обсъждахме единния пазар. Тогава започнахме обсъждането на този евентуален единен пазар. Това стана в края на 80-те и началото на 90-те и променихме изцяло атмосферата в Европа. За 3-4 години направихме много големи крачки. Жак Делор като председател на Европейската комисия даде началото на тази работа, така че има известни прилики. Имаше много конкретни въпроси. Предпочитам да се опитам да дам отговор по-отделно на всеки един от тях, госпожо председател. Нека да тръгнем подред през най-важните въпроси. Економическите елементи тук и гражданите. Какво искате, от какво се нуждаят, очакванията им, както каза колегата Енчо. Икономии от мащаба. Осъзнаваме какъв е мащаба. Колкото по голяма е мащаба, толкова повече можем да направим, толкова повече можем да намалим разходите. От тази гледна точка, отговора should be, е, отговора трябва да бъде следния. Трябва да очакваме много добри резултати. Ако мислим за потребителите, които нямат пълна сигурност на доставките, поне в някои държави членки, е много важно да поемем в тази посока. Можем да дадем следния отговор. Добре функционираш вътрешен пазар. Това е отговор на вашия въпрос, защото имаме много проблеми с е, прилагането на практика на този добре функциониращ пазар. На второ място енергийния пакет, е, интегрираните интелигентните мрежи, това може да ни помогне. По отношение на цените, госпожа Гростет зададе въпрос за тях. Това означава, че цените ще са същите, защото сега в единния пазар, който имаме и който е отворен, нямаме едни и същи цени за много стоки. Само, че това ще даде възможност да се справим с всички проблеми в сферата на енергетиката. За мен основният въпрос тук е свързан с общата основа за развитие на технологиите, защото цените завишат от технологиите. Ако успеем поне в някои страни да развием нещата, да положим на обща основа научната дейност за ядрената енергетиката, на ядрената енергетика, например, това ще е много добре за слънчевата енергия, за новите технологии като цяло. Всичко това ще е много полезно. Това е следващата стъпка след започването на работа на Европейския институт за иновациите и за технологиите. Имаме програма за развитие и за научно-развойна дейност. Тя ще е 3 годишна. Ще я доразвиваме. Ще започнем след няколко години работа по нея. Мисля, че ако продължим с всички тези инициативи, ще можем да изразходваме средствата по-ефективно. По въпросата на колегата Балчитис. Съвместната позиция при воденето на преговори. Казахте, че имате съмнение относно тези 9 страни, които ще участват в началото. И за мен това няма да е добро решение. Аз просто ви казах, че това трябва да е минимален брой минимален брой от страни, които трябва да участват. Това не е добро решение и за мен. Ние трябва да положим всички усилия, за да се подготвим за решението, което ще вземем. Веднага ще ви кажа какви са правните възможности пред нас. Имаме около 4 такива. Можем да изменим Лисабонския договор – Изменянето му обаче ще е много трудно. Не можем дори да си представим колко трудно ще е това, така че този вариант би трябвало да бъде отхвърлен. Втори вариант. Засилено сътрудничество. Най-добрият начин по силата на Лисабонския договор ще бъде всички държави членки, които искат да имат засилено сътрудничество, да го направят и да създадат нещо като Европейска енергийна общност, и да дадат голяма политическа подкрепа на тази идея. Поне 9 от тях, само че мен ако ме питате, това не е добро решение. 27 трябва да са те. Засилено сътрудничество. Освен това, юристите смятат, че има други варианти по силата на Лисабонския договор, във връзка с другите европейски договори. Може да има някакъв нов вид сътрудничество в областта на енергетиката. Юристите ще трябва да обсъдят този въпрос допълнително, естествено. Това е възможно възоснова на съществуващия Лисабонски договор. Може да има и адхок преходни споразумения за по-кратки срокове, например, които да са по-умерени, по-скромни, да са сведени до някои конкретни области, може да се каже обаче кои области. Чудесен въпрос. Възможно решение е да включим само някои от областите, не всички. Колеги, това е началото на дебата. Всички ваши въпроси ще получат и писмен отговор. Ще ви изпратя информация. Току-що започваме сериозните разисквания по темата. Искам да се опитам да дам отговор на въпросите и на колегата Рюбик. Използването и производството на горива възоснова на изкопаемите източници. За Германия това не е такъв проблем, тъй като вие нямате толкова много изкопаеми е, горива. Някои страни, които разполагат с тях, е, имат проблем, е, защото това е свързано с измененията в климата, с екологичните проблеми. Мисля, че трябва да отчетем всички варианти, които са пред нас в Европейския съюз. Евратум е много добър пример за такова сътрудничество, особено когато става въпрос за научната дейност. По въпросите на госпожа Гростет. Ресурсите са един проблем, а регулацията на пазара друг проблем. Чудесно. Вярно е това. По отношение на регулацията на пазара, опитваме се да направим това във втория и трети енергиен пакет. Вероятно имаме нужда от политически тласък, политическа подкрепа. Всички държави членки трябва да вземат своето решение с помощта на Европейския парламент и на комисията. Ако решим да продължим напред с регулацията на общия пазар, за да може да го отворим за по-лесен достъп за енергийни ресурси, може би ще направим нещо добро. Както казахте и вие, мащаба е много важен. Как да обясним на държавите членки, че се заслужава да поемат по този път обаче? Имаме три основни възможности – ако засилим сътрудничеството по отношение на енергийните мрежи, тъй като всеки знае, че тези мрежи и тяхното подобряване е, ще бъдат от полза. Това е един вариант. Втори вариант е да имаме общо разбиране и обща научна дейност. И на трето място по отношение на закупуването на газа, общите действия тук, това ще е най-трудният проблем за разрешаване. Дали сме готови да действаме? Защото сега думите малко се разграничават от делата. Трябва да видим дали е възможно да отидем да обсъдим всички проблеми с нашите съседи, с нашите доставчици доставчиците на Съюза като цяло. А ако успеем да направим това, ще е чудесно, само че не съм сигурен. Мисля, че това ще е много полезно за всички нас. По въпроса на госпожа Карвалю. Съществуващите стратегии. Всичко, което сме развили до сега, определено е в съответствие с Европейската енергийна общност, няма проблем, защото ние се опитваме да създадем и да развием нашия общ пазар. И аз се притеснявам за участието само на някои държави членки. Искам всички да участват. От правна гледна точка, както вече ви обясних, има четири възможности. Първата възможност е изключена, според мен изменянето на Лисабонския договор. Това не може да стане, но трите други възможности са реални и може би трябва да използваме една от тях. Финансирането, разбира се, финансирането на инфраструктурата и на научната дейност е нещо изключително важно. Това може да стане много по-лесно, ако работим заедно. По отношение на конкурентоспособността на енергийната индустрия. Вече говорим за конкурентоспособност не в Европейския съюз, а на световната сцена. Много ще е важно да имаме сътрудничество в Европейския съюз, за да бъдем големи играчи на световната сцена. Последният въпрос, който зададохте, е свързан с приоритетите. Става въпрос за избор. Решението не е взето още. Аз дадох само някои предложения. Разбира се, някои от тях са по-удобни за всички държави членки, като ефективността, опазването на енергийните ресурси или възобновяемите източници на енергия, защото знаем, че за всяка една държава членка тези елементи са много важни. Можем да кажем, че някои нови технологии с приоритет. Току-що започваме с някои нови технологии, като улавянето и отвеждането на въглерода в земните недра или съхраняването му. Може да имаме една инсталация, която да се финансира частично от Европейския съюз. Така че виждате, че вече сме започнали по някои области. В някои области имаме много засилено сътрудничество, но не всичко е възможно. Един значителен политически тласък и подкрепа за всички общи действия в областта на енергетиката ще е от голяма важност за Европейската енергийна общност. Той ще направи взимането на решение за общия пазар по-лесно. Това ще е от полза за европейските граждани. Говоря тук за цени, за сигурността на доставките и защита на околната среда, разбира се. Значи защита на околната среда, сигурност на доставките и крайната цена. Това са трите най-важни елемента и затова си мисля, че от тази гледна точка сътрудничеството е добро. Така, може би, давам отговор на всички въпроси. Колеги, още веднъж казвам. Аз е, бих искал да ви помоля да ми дадете възможност да обмисля задълбочено всички ваши въпроси и да ви дам е, отговори в е, писмен вид, ако сега пропусна някой от вас, защото дебата няма да приключи днес. Следващите въпроси, моля. Нямаме много време. И така. Още 9 човека искат да вземат думата. Моля ви да бъдете съвсем кратки. Клод Тюрмес е първи. Господин председател, моите уважения, но всичко това е доста объркващо. Първо, не виждам за какви правомощия и мандат става дума. Това ваша лична идея ли е? Кой ви е дал правото да предлагате подобно нещо? Дайте ни малко повече информация за предисторията. На второ място, след като сме работили по законодателството за вътрешния пазар, за ефективността, за възобновяемите източници на енергия, газа, честно да ви кажа, имаме много голяма нормативна уредба с възможности. Ако наистина искаме да реализираме ефективността, можем да го направим. Имаме 10-12 различни нормативни акта в това отношение. Относно възобновяемите източници на енергия, в договора има абсолютно всичко необходимо за тях. По вътрешният пазар, току-що приключихме третия пакет. На етап финализиране сме на сигурността на газовите доставки. Така че Както казах, преди да се хвърлят в публичното пространство подобни големи идеи, трябва много да внимаваме. Да видим все пак какво е взаимодействието на една подобно голяма идея с европейските граждани, на които вече ми е писнало от европейски договори и е също и с действащата нормативна уредба. Това предполагаме е интересно за тези, които не са чели първоначалният доклад. Защото по някое време, господин Бузек, аз съм изненадан, че вие казвате неща, за които не можем да намериме нищо в доклада, а той служи за основа. И така, нека да бъдем прецизни, да подходим стратегически, защото иначе ще изхвърлям бебето с мръсната вода out, yeah. Grazie, eh, Angela Niebler. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Благодаря, господин председател. Казва госпожа Ниблер. Две бележки от моя страна. Господин е, председател на парламента, смятам, че много добре това, е, че развивате тази идея и тази теза. Е, хубаво е от името на председателя на Европейския парламент да излезе инициативата. Това дава един нов облик и нов имидж на парламента. Хубаво е и това, че сте тук сред нас, е, за да можем да поговорим и за да чуете и нашите коментари. Е, това е, само ще допринесе за един по-добър имидж на Европейския парламент. Нямаме чак толкова много време. Е, за да задам всичките си въпроси. Е, в писмен вид ще ги получите и се надявам да получа и отговора. Но във всеки случай, когато става дума за общност, е, на енергийна общност, която да обедини по този начин нашите усилия за електроенергийните и газовите доставки, е, слагам тук и един въпросителен знак. Как точно си представяте функционирането на тази общност е, и в рамките на Европейския съюз и извън Европейския съюз? Е, смятате ли, че това ще бъде така да се каже, безпрепятствено е, ще има много участници, играчи на пазара в и извън Европейския съюз, които може би ще реагират не чак толкова доброжелателно и възторжено. Ние се опитваме е, в крайна сметка да въвеждаме някакво е, регулиране на енергийния пазар тук в Европейския съюз. Така че как виждате в тази връзка бъдещето на общността? Колегата Оди. Благодаря ви, госпожо председател. Господин председател, много се радвам, че ви виждам тук сред нас. Радвам се, че е, се опитвате да е, формирате една нова политика. Не казвам е, е това само защото, да кажем, е, е, сте тук и трябва да бъдем любезни и учтиви към вас, защото наистина смятам, че това е хубава инициатива. Вие говорите за общност, говорихте за общността за въглища и стомана за е, решенията, е, свързани с създаването на Европейската економическа общност. А сега вече нещата се промениха. Става дума за правосубектност на Европейския съюз и се питам дали няма да сбъркаме, ако създаваме някаква нова общност. И е, между другото и депутатите, не само гражданите, ще се объркат съвсем. Защото нещата стават на, а, веднъж на равнище Европейски съюз, след това на равнище някаква общност, после на национално правителствено равнище и така нататък. В Гърция хората просто не са наясно, както видяхме, какво е общностно, какво не е общностно, кое е Европейски съюз, кое не е. е. Нека да имаме малко а, е, възможност да поработим в условията на Лисабонския договор, е, да дадем възможност и на хората да се ориентират. И освен това в договора в Лизабонския договор става дума за съюз, за Европейски съюз, не става дума за общност. Така че дали пък е, е, държавните и правителствените ръководители ще подкрепят вашата инициатива? Изобщо е, сондирали ли сте вече мнението им? Следващият оратор. Госпожа Подимата. Аз искам да изразя малко по-оптимистично мнение. С кризата разразила се днес, си дадохме сметка, че се нуждаем от повече Европа, не от по-малко Европа. В този смисъл всички трябва да обединим усилията си, да реализираме проекти, които ни сближават, а не разединяват. Това е чудесна инициатива за създаването на Европейска енергийна общност. Ние имаме всякакво основание и интерес да подкрепим идея за сближаване на членовете на Европейският съюз под мотото на тази инициатива. Ние трябва да поемем ангажименти в тази насока, за да избегнем прокарването на нови разединителни линии между отделните народи. За да успее подобна амбициозна програма ние се нуждаем от модернизация, създаването на нови енергийни мрежи или мрежа, които ще обслужват енергийните или климатичните райони от стратегията за 2020. Има сега политики и проекти, но те са разпокъсани. Липсва единният последователен подход на европейско равнище. Относно мрежите, имаме проекти за модернизация на съществуващите мрежи, за оперативната им съвместимост, а също и проекти за създаването на така наречените интелигентни мрежи, визирани в стратегията за 2020 но всички те, разбира се, изискват заделянето на повече бюджетни средства за тяхното финансиране. Тази нова комплексна стратегия, от която имаме необходимост, не може да бъде реализирана без създаването на общ европейски фонд – с който да се съгласуват всички подобни дейности. Съгласен ли сте с това твърдение? Благодаря. Uh, um, uh, Господин председател, в началото изтъкнахте необходимостта от изпълнението на действащото законодателство. Например, директивите за вътрешния пазар, но както виждаме в редица други области, това е знак, че ни предстои дълъг път да изменим преди да реализираме истинска енергийна общност. В парламента по време на предишният мандат е, взехме решение за директивата за източниците, възобновяемите източници. Подготвихме се за КОП-15. Баросо каза, че ние сега трябва да сме лидерите на света. Но на практика държавите членки е, следваха разнопосочни стратегии е, на КОП-15 лидерите бяха Г-77, защото Европейският съюз не бе единен. Миналата седмица бях в Казахстан. И там държавите членки преследваха своя собствен интерес. Питам се, как смятате, че ще можете да убедите държавите членки в необходимостта от изграждането на обща рамка за външните източници на енергия от Русия или други държави, с които се сътрудничим, при условие, че и в момента някои държави членки са се изключили изгодни сделки. Далеч сме още от обща енергийна политика, особено в контекста на външната политика. Искам да разбера какво мислите за Китай, защото ние си конкурираме с Китай или с Индия. В момента Франция е изтиквана от е, Китай по отношение на производството на уран. Така че, моля да коментирате и този въпрос за Китай. И на последно място, Кои са тези девет е, държави членки, с които ще се положат основите на задълбоченото сътрудничество? Благодаря, господин Чичестя. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, Ежи, е, колега, много се радвам е, да ви видя отново в тази комисия. Това е вашата комисия. Тя беше ваша е, по време на последния мандат на парламента и искам да изразя своето удоволствие за това, че сте запазили своите връзки с е, Европейския енергиен е, форум, на който бяхте първи заместник председател. Радвам се, че сте тук след нас. Е, не можах да присъствам в началото, но на последната сесия в Страсбург обсъдихте тези въпроси с мен. Всички се опитваме да разберем какво точно се предлага. Ми се струва, че не разбираме съвсем ясно какво е това. Аз е, самия си задавам въпроса какво е новото тук? Предлагате пълно преразглеждане на европейската енергийна политика, пълна преработка, защото вече имаме страшно много нормативни актове в тази област. Колегата Клод Тюрмес говори за това. Трябва да призная, че се отнасям скептично по отношение на промяната на договора или по отношение на новите договори, защото има една умора в Европейския съюз, в общността по отношение на договорите и си мисля, че няма да е полезно да започваме подобен процес толкова рано и толкова скоро след последния. В началото на мандата на последния парламент създадохме една енергийна общност, тя води до нещо добро в Юго-Источна Европа и трябва да подкрепим тази общност. Трябва да призная, че се притеснявам, когато чувам гласове от миналото тук. Гласове в лицето на многоуважавания председател на комисията от едно време господин Делор. Това може да е британско притеснение, само за Великобритания, но си е притеснение. Има риск, когато се предлагат нови глобални инициативи, да се спре онова, с което вече сме се захванали и да се подложи всичко на риск, всичко съществуващо. Искам да цитирам опита, който имаме тук с Лисабонския дневен ред или Лисабонската стратегия. Уважаемия холандски политик господин Кок изготви един доклад, в който се казваше, че 254 инициативи а, са в повече от необходимото поне с 200. И всъщност не стигнахме до никъде с тази Лисабонска стратегия. Говорихме за продължаване на процеса на либерализация в областта на енергетиката, а от дълго време преди това се занимавахме с една такава либерализация. 16 години съм вече в Европейския парламент. В началото се опитвам опитвахме да постигнем либерализиран пазар в областта на енергетиката, единен пазар като цяло, говоря за началото на моята кариера и все още го правим. Ако ще планираме ново законодателство в третия пакет за енергетиката, трябва да дадем възможност на държавите членки да го приложат на практика, да видим как то ще проработи и ако започнем да трупаме нормативен акт върху нормативен акт, просто ще спрем развитието на нещата. Искам да приключа с едно предупреждение, ако ме позволите. В а, попредния мандат на парламента енергийният комисара Лойола де Паласио направи едно предложение за управление на запасите от петрол. Това дойде по време, когато се притеснявахме от световните запаси на петрол и доставките за петрол. Това предложение беше свързано с промяна на така наречения режим ИЕА. Ставаше въпрос за броя на дните, в които трябва да се поддържат определени запаси от петрол. Това беше свързано и с поддържането на стабилността на цените чрез определена политика във връзка с запасите. Тази политика беше лансирана от президента Клинтън и се провали с гръм и трясък. Европейския парламент отхвърли тогава предложението в пленарна зала не веднъж, а два пъти, защото предложението беше върнато след първия провал. Колегата Клод Тюрмес играеше ключова роля с мен и с други колеги. Той тогава каза, че се предлага решение на проблем, който не съществува. Затова, Ежи, моля те, нека да направим така, че съществуващото да проработи на практика, а не да създаваме нови неща. Благодаря. И колеги, е, времето ни вече изтече, но в списъка има още колеги, които не са взели думата, а са се записали за изказвания може би е, ще се откажете от правото си на глас в този случай и е, оставащите минути ще дадем на нашия председател, за да отговори на е, въпросите, които му бяха зададени, а после ще получите и писмени отговори. Благодаря. Няма достатъчно време за отговор на въпросите. Няма точни отговори на някои от вашите въпроси. Искам да кажа, че съм много изненадан и леко разочарован от изказването на колегата Клод Тюрмес, защото аз въобще не съм обсъдил въпрос с вас. Много добре знаете, че и знаехте, че щях да участвам на заседанието на комисията ИТРЕ. Казах на колегите от политическите групи, че съм готов да дойда и да обсъждам тази инициатива. Сега, Клод, чуде се, защо ме питате, че съм тук. Много съжалявам. Това е нещо невероятно. Изненада съм. Да, може да кажете, че представям нещо различно от това, което е в доклада. Исках и аз да, да представя този доклад, който вие показвате. Господин е, Чичестър казва, че правим твърде много. Знам, знаете колко са трудни нещата, обаче. Помните ли дебата по отношение на третия енергиен пакет? Имаме нужда от политическа подкрепа за някои общи идеи. Откъде от държавите членки? Разбира се, защото нищо не може да стане без подкрепата на държавите членки. Знаете, че имаме нашия общностен метод, но по отношение на някои промени и ключови стъпки имаме нужда от подкрепата на държавите членки. Знаете, че това е изключително важно. Трябва да прегърнем тези идеи. Държавите членки трябва да ги подкрепят. Имаме нужда от подкрепа, Жил. Вие ме питате до какво се свежда всичко това. Става въпрос за политически тласък, за подкрепа на дейностите на комисията по промишленост и на други комисии. Всичко това е много важно. Имаме много съществуващо е, голям брой съществуващи нормативни актове. Това е вярно. Мога да ви дам примери за ново законодателство. Не знам обаче дали ще е лесно да се приложи на практика това законодателство. Нека да кажем, че поне три неща са изключително важни. Мрежите, много важен елемент. Знаем, че хич не се справяме добре по отношение на мрежите. На второ място, обща стратегия за научната дейност, защото можем да постигнем всичко чрез научната дейност и новите технологии. Нови технологии за възобновяемите източници, енергийната ефективност, въобще за всичко. И на трето място, и това е много важно, имаме голямо напрежение между държавите членки поради преговорите, които водим извън Европейския съюз. Трябва ли да има такова напрежение? Трябва ли да се задават хиляди въпроси относно Северен поток, Южен поток, Набуко, Амбър и така нататък? Не. Няма нужда от такова напрежение. Трябва да започнем заедно да мислим по тези въпроси. Трите неща, които очертах, може би ще се окажат достатъчни за създаването на тази общност. От какво му нужда тази общност? От подкрепа за вашите идеи, нашите идеи в Комисията по промишленост. Затова се обръщам към координаторите, които отговарят за политическите групи. По-скоро вече ги попитах дали са готови да представят тези идеи тук в комисията. Нямам възможност да отговоря на отделни въпроси, но основната идея тук е нещо, в което вярвам. И то силно. Говорите за държави членки. Аз съм направил официални визити в 14 държави членки и всеки път, когато съм разговарял с министър-председатели, с ресорните министри, Говорим за е, тази енергийна общност. Става въпрос за подробности тук. Подробности, по които още не се работи. Подробностите се обсъждат от 3 часа днес нататък. Преди това имаше само политическа идея, нищо друго. А министър-председателите в 15 държави членки казаха, че това е добра идея, защото имаме нужда от много по-силен Европейски съюз и много по-силни отделни държави членки в рамките на Европейския съюз, когато говорим за енергетиката. Благодаря, уважаеми колеги. Nel ringraziare il Presidente e nello scusarmi ancora con i colleghi che... Позволете ми да благодаря много сърдечно на председателя на Европейския парламент и също времено се извинявам на колегите, които не можаха да зададат въпросите си. При всички положения ви уверявам, че това бе една много интересна идея, по която можем да продължим обсъжданията. Благодаря ви, казва господин Бузек. Oh, yes, yeah, yeah, yeah, right, thank you. I'm Sì, due minuti soltanto per consentire. Ще изчакаме две минути, докато е, тези, които имат ангажименти напуснат залата, другите заемат местата си. Madame la Présidente, je suis certain qu'il n'y a aucun ostracisme de votre part. Госпожо председател, Сигурна съм, а, сигурен съм, че не сте а, ме прескочили. Едва ли бихте могли да не ме забележите. Със сигурност не сте се опитвали съзнателно да ме игнорирате, но Нека да напомня за заседанието на координаторите. Е, трябва да се опитаме да въведем ред е, в работата на комисията. Не е възможно при един толкова важен дебат е, членовете на политическите групи да не получат възможност да изразят мнението си. Всяка политическа група би трябвало да има възможност да изложи своето становище. Инак просто няма справедливост. Абсолютно прав сте, колега. Много, много съжалявам. Беше просто невъзможно да дам думата на всички, които се бяха записали за изказване. За съжаление, трябваше да а, променя модела на работа и а, реда, по който давах е, думата за изказване, е, бе абсолютно случайен. Повярвайте ми, не би го направила инак. Позволете ми сега да приветствам тук в нашата комисия комисаря Етингер, член на Европейската комисия, отговарящ за енергетиката. Съжалявам много, господин Етингер, трябва и на вас да се извиня за това, че ви накарахме да почакате, закъсняхме. Надявам се, че сега ще можем да наваксаме пропуснатото време. Става дума за Европейската енергийна програма за възстановяване, която е прията още през 2009 година, а сега вече е, започваме с приложението на, е, и изпълнението на тази програма. Затова и вие сте тук, за да представите е, начина по който ще се изпълнява програмата и е, средствата, които ще бъдат е, отпуснати в рамките на тази програма. Благодаря, госпожа председател, благодаря и на вас, госпожи и господа депутати на Европейския парламент. Много се радвам, че мога да представя пред вас това предложение, което бе прието вчера. Става дума за използването на неоползотворените до този момент средства в рамките на енергийната програма за възстановяване. Енергийният съвет заседава вчера. Проведохме дебати по енергийната инфраструктура. Съветът потвърди нашето е, предложение, нашето желание да използваме неоползотворените до този момент средства. Вчерашното заседание е, се отнасяше най-вече до енергийната инфраструктура, до сигурността на е, енергетиката в Европа и енергийните доставки и до ефективността Мисля, че е много важно енергийния парламент, Европейския парламент да се включи своевременно в този изключително важен дебат за енергийната инфраструктура. През тази година и през следващата година Европейският съвет ще поставя акцента върху енергийната политика – на това е, бе заявено и от е, е, господин Фан Рампой. Радвам се, че днес сте решили да предвидите доклад по собствена инициатива по тези въпроси и това ще бъде вашият парламентарен принос още една тема от е, вчерашния енергиен е, съвет бедствието в Мексиканския залив. Ще ви информирам и за резултатите от тази дискусия. Стана дума и за ролята на националните регулатори. 14 юли ще бъде следващото обсъждане на тази тема за оптимизиране на структурите за безопасност, но стана дума и за това как да се осигури безопасността на петровните платформи в открито море. И така, 27 предложения бяха е, внесени след е, приемането на програмата за възстановяване, е, като една голяма част от тях вече са оценени. Освен това, ние сме сигурни, госпожо председател, че една голяма част от тези проекти вече е, ще резултати, е, като поне 97% е, е успеваемостта, която очакваме от реализацията на тези проекти за инфраструктура е, на газ и електроенергия, сумите, които се предвиждат, са ви известни. 2 милиарда 365 милиона евро. През 2010 година аз вече имах възможност да ви обясня как стоят нещата по отношение на неоползотворените до този момент средства. Комисията вчера прие нашето предложение за изменение, което се отнася до тези неоползотворени средства, както и е, евентуално допълнителни е, средства, които е, е до този момент е, не са изразходвани в рамките на Европейската енергийна програма за възстановяване. Е, имаме вече зелена светлина, можем да използваме тези средства за различни проекти. Това е виждането на комисията. Неизползваните до този момент средства да се използват е, за е, проекти в областта на енергийната е, ефективност, в областта на безопасността и сигурността на доставките. Ние смятаме, че се нуждаем от един такъв допълнителен инструмент, най-вече на регионално и общинско равнище, що се отнася до възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. По този начин ще можем да е, максимализираме ефективността в енергийния сектор и ще можем по-тясно да обвържем про усилията в нашата сфера с възможностите на структурните и кохезионните фондове. Подчертавам, че това предложение е в пълно съответствие с нашата Европейска стратегия 2020 за развитие на енергийната ефективност на заетостта. Очакваме е, висока ефективност по отношение на е, свързването на различните източници на енергия, на мрежите, е, енергийната ефективност. Имаме предвид конкретно проекти, свързани с ефикасно осветление по улиците и други градски зони проекти, които ще могат да се е, дотират от е, тези налични средства. На общинско, на регионално равнище е, ще се подбират и проектите, които ще могат да се възползват от това финансиране. Кметовете, общинските съвети ще бъдат, така да се каже, гаранти за правилното, правомерното оползотворяване на средствата и да не забравяме целенасоченото използване на средствата. Естествено, че е, тези гаранции е, ще се проверяват и е, от нашите банки, не само от контролните органи на Съюза в съответствие с регламента за ЕЕПВ ще очакваме бързо и измеримо въздействие върху нивото на емисиите от парникови газове, върху енергийната ефективност, върху съкръщаването на разходите за енергия и степента на използване на възобновяеми източници. Освен това, в рамките на проектите ще се внимава и за географски баланс за едно уравновесено разпределение на средствата в рамките на Европейския съюз предложението на комисията е в съответствие и с споразуменията от миналата година, като основните принципи са ви известни устойчиво развитие на околната среда, устойчиво развитие в енергийната сфера и зелен растеж. Това са основните моменти, които бих искал да спомена в моето експозе днес. Надявам се, че през следващите месеци вече ще можем да докладваме за съвсем, съвсем конкретни резултати. Благодаря ви, господин комисар. А сега преминавам направо към е, списъка на записалите се за изказване господин Рубих. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Радвам се, че толкова бързо се взимат решенията. Тези 3,98 милиарда горе-долу бяха изяснени. Но какво ще стане с 114 милиона, съвсем конкретно? Да, е, тези 3 милиарда 3,98 е, са общата финансова рамка. Е, парламент и съвет решиха, че това е финансовата рамка, в която можем да действаме по описания вече начин. Ние ще изпълняваме програмата в, тази, в рамките на тези граници, като, както ви казах, ще става дума най-вече за енергийна ефективност, за е, възобновяеми енергийни източници за е, сигурност на доставките и съкръщаване на е, емисиите от парникови газове. Не изключвам възможността през следващите седмици да се установи, че определени проекти по правни или някакви други съображения, да кажем, свързани с изискването за кофинансиране, за съвместно финансиране, ще бъде спрян. Защото има съвсем определени условия за това как точно могат да се използват наличните средства е, за енергийна ефективност и за е, сигурност е, по отношение на намаляването на вредните емисии от парникови газове и така нататък. Освен това, от тези 114 милиона ще можем да подпомогнем развитието на проекти в много държави членки и то, както ви казах, на регионално, на общинско равнище. Господин комисар, ще дам думата на повече колеги и след това ще имате възможност да отговорите на колегите. Близо 60 проекта, господин комисар, вече са одобрени. Четири от тях се отнасят до възобновяемите енергии. Има и е, един по-голям проект за е, на парк от вятърни турбини. Ние знаем обаче, че е, се нуждаем и от е, един, колкото е възможно по-голям потенциал от е, складови наличности, от депа. Така че как какво е мястото на складовите възможности, на складовия капацитет и на депата за енергия в рамките на тази програма. Освен това, доколко нещата са обвързани с ресорите на другите комисари, най-вече господин Хан. Господин Истиндрай. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този бърз поток от информация. Ние проявяваме интерес към развоя на събитията по този конкретен въпрос. Винаги е важно да имаме някакви ползи на европейско равнище. ЕНП дълги години е казвал, че сме за подобна инфраструктура, за големите ветърни паркове. Ние проявяваме голям интерес. Това го казваме от дълги години наред, защото то наистина носи ползи на европейско равнище. 97 на 100, казахте, освоени средства. Това е хубаво. Висок е процента. Ако не се реализира всичко това, парламентът ще иска да имаме резервен пакет, да речем за енергийна ефективност. Независимо от визираната сума 114 милиона, Казахте, че искате да раздадете на различните държави членки. Мисля, че трябва да предприемете по-целенасочен подход. Можете да видите, че някои държави членки разполагат със свои собствени програми за действие. Е, каква е ползата, ако ще дублираме мерките, които вече са взети от държавите членки? Ако обичате малко повече информация по този въпрос, Предполагам, че все още не е взето решението, но искам да попитам как ще разпределите остатъка, тези 114 милиона. Не искам да имаме хиляда фрагментирани проекти и да изгубим общата картина, целенасочеността. Иначе се движим в добра посока и знам, че можем да се движим с бързи темпове. Въпросът е да предприемем мерки за кризата. Трябва да направим така, че мерките да са на лице бързо. Вие споменахте за местната власт. Тя определено ще участва при подобен тип проекти. Um, Искам да благодаря на господин комисаря за това експозе, което е добре дошло Малко съм разочарован от името на парламента, защото можем да кажем, нали ви казахме така? По време на преговорите за първоначалният план за економическо възстановяване положихме много усилия да предвидим в него пари за енергийна ефективност, защото се дадох сметка, че тя е въпрос, който може да се реши незабавно. Незабавно могат да се разгледат другите проблеми с економическите стимули, за етоста. Имаше други проекти, които получиха одобрение на първия етап, но те бяха по-сложни и по-проблемни. Въпросът за създаването на специален орган е много важен. Важно е да се изгради връзка с органи като Европейската инвестиционна банка, за да могат да се използват и заемни средства, не само средствата от Фонда за економическо възстановяване. за да могат местните власти, конвента на кметовете да получат подкрепата, която искаха, но не получиха първия път. Имаме един съвсем кратък въпрос. Очаквате ли някакви проблеми по този въпрос в съвета? Колко бързо според вас ще получите съгласието на парламента и съвета? Смятате ли, че процедурата ще мине сравнително гладко? Е, комисар Филин. Клод Тюрмес. Благодаря. Господин комисар, вашето предложение съответства напълно на е, вижданията на Европейския парламент от е, миналата година, а и на моите лични виждания по този въпрос. Вчера на заседанието на съвета имахте ли възможност да поговорите с министрите по тези промени? Защото парламента, струва ми се, е, е абсолютно сплотен и като един застава зад е, тази инициатива, зад това предложение. Въпросът е как реагира съветът. Колегата Балчити се е, има думата. И ще приключим по този начин с е, изказванията в този кръг. Е, да, остават още пет записали се. Благодаря, госпожо председател. Е, господин комисар, благодаря ви много за това, че сте тук и ви поздравявам за това, че действате така активно и взимате решения, които са в правилната посока в областта на енергетиката, които ще укрепят общата енергийна система и ще попречат на изолацията й. И без солидарност не бихме могли обаче да осъществим тези цели, които сме си поставили. Приятно съм изненадан от вашата позиция по отношение на определени трети държави и техните доставки за Европейския съюз. Вие е, заявихте, че доставките би трябвало да е, се договарят и да се осъществяват на равнище Европейски съюз. А, инак по отношение на тези 114 милиона, смятам, че сумите, които са необходими и които би трябвало да се отпуснат за създаването на една обща енергийна система, са далеч по-високи и че ако направим това, наистина ще можем да постигнем един много по-добре функциониращ енергиен пазар. Колегата Енчо. Да, благодаря, господин комисар. Благодаря за тази инициатива, за това, че дойдохте тук, за да поговорим по нея. Ще повторя това, което вече съм казвал. Вие сте комисарят, който до този момент е изпълнил най-много от дадените обещания – но все пак си мисля, че когато говорим за енергийна ефективност и то най-вече за съответната изолация на сградите и енергийната ефективност на сградите, сумите, които се предвиждат, са твърде ниски. Е, бихте ли ни е, информирали малко по-подробно, е, ако не сега, веднага в бъдеще, за някои детайли? Благодаря, господин комисар, за това, че сте наш гост и поддържате добри връзки с нашата комисия. Надяваме се, че ако има разминаване между позицията на комисията и на Европейския парламент и съвета, освен това, вие ще подкрепите Европейския парламент, защото ние сме за енергийната солидарност, която, както виждаме, се нрави и на вас. Моя въпрос е свързан с разходите за проекта на Буко. Казахте, че части от този проект може да не се осъществят, някои средства може да не се изразходят. Чуде се какво ще стане с Набуко като цяло. Приключваме списъка с изказване. А, господин Оди. Благодаря госпожо председател. Господин комисар, обещахте да поддържате добри връзки с нас в парламента, спазвате си обещанието и аз приветствам това. Сега вече сте започнал работа сериозно. Имам един въпрос към вас. Смятате ли, че Европейския съюз инвестира достатъчно за справяне с основните трудности? Финансовите институции се справят с финансовите проблеми, само че гражданите искат растеж. В вашия сектор има неоползотворени възможности. Ако погледнете това, което се случва с ИТЕР или Галилео, или онова, за което говори госпожа Кос, Смятате ли, че онова, което правим е достатъчно? Дори и да използваме идеите на хората, смятате ли, че инвестираме достатъчно в а, конкретна вид енергийни ресурси? Госпожа Лена Ек, искате думата? Аз не съм казал, че няма да ви я дам. Първо ще чуем всички въпроси, след това ще ви дам възможност за отговор. Благодаря, госпожо председател, казва Лена Ек. Господин комисар, Чакахме вашето появяване, радваме се на начина по който сте формулирали вашето решение, работите ефективно и бързо. Когато говорим за 114 милиона евро, естествено има съфинансиране по структурните фондове от страна на Европейската инвестиционна банка, така че сумата е много по-висока. Очаквам сумата да нарасне и поради неизразходвани средства до нова година. Ще знаем какво ще стане през декември. Искаме се да ви приканя да намалите максимално бюрокрацията, защото по време на преговорите за економическия пакет за възстановяване или пакета за економическо възстановяване се борихме за, за това. Големия пай от парите отиват за дългосрочни проекти, които отнемат много време преди те да започнат да генерират резултати. И затова си мисля, че с оглед на настоящото положение в Европа имаме нужда от проекти, които могат да започнат веднага, максимално бързо. И ако в преговорите имате нужда от упростяване на процедурите за местната власт, за местното управление, може да разчитате на нашата подкрепа, защото имаме нужда от бързи проекти за енергийна ефективност, които да генерират работни места в Европа тази година, следващата година, а не през 2020. Благодаря. Е, Благодаря. Колегата Гирек. Dziękuję bardzo. E, panie komisarzu, no te 114 e, milionów to jak z spadło. Благодаря. 114 е, милиона. Сумата не е много голяма. Надявам се, че ще имаме повече средства. На карта е заложено нещо, заложено нещо много важно, нещо за което е, германците са намерили решение, както и някои други страни на запад от е, Полша. По отношение на регионалните фондове, само 2% от тях отидоха за изграждането на жилища и за реконструирането на стари сгради. Мисля се, че по отношение на проектите, възстановяването на старите сгради ще доведе до бързи и добри резултати, защото няма нужда да се изготвят планове, ще се генерират работни места. По отношение на новите държави членки, моля ви да поставите ударението върху жилищния фонд. Колегата Жадо има думата. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар. Сега, нека да сме наясно. Говорим за тази степен на освояване 97% от плана за възстановяване, 3% 114 милиона. Така поне разбрах аз до сега. от средствата за проекти са средства, които са по проекти, които вече са осъществени, но има проекти, които не са осъществени. А какво ще кажете за проектите, които не са осъществени, за които няма още е, заделени средства? Парите ще се използват ли за същите цели, е, за енергийна ефективност? Кристиан Елер. Господин комисар, Структурният фонд по отношение на жилищното строителство в Европа е общо взето разделен на две. От една страна имаме един сграден фонд в бившите източноевропейски страни и <laughs> източноевропейски страни и в момента, но бившите социалистически страни, където сградния фонд бе много често общинска собственост. Така че как ще изглеждат нещата и от тази гледна точка. Има едни определени цикли на общинско инвестиране, на инвестиране на общинско равнище в жилищния фонд. Освен това, вие говорихте и за това, че Европейската инвестиционна банка ще бъде активно включена, но не можем да говорим за чисти субсидии, т.е. какви ще бъдат механизмите, по които ще се работи. И още нещо. Става дума за някои жилищни строителни фирми в, на общинско равнище, които, да кажем, преди 5 години са финансирали в изграждането на общински жилища. Но междувременно вече сградния фонд трябва и може да се обнови и пригоди към новите изисквания за енергийна ефективност на сградите ще имат ли възможност и тези фирми на общинско равнище да се възползват от програмите за финансово подпомагане. Още повече, че една част от тях са в, да кажем, в източна Германия, работили са преди определен брой години по един модел, други са например, в моята страна, в е, западната част на страната. Така че е, всичко това е, как ще бъде уредено в рамките на програмите. Много ви моля, още веднъж не навлизайте в детайли, бъдете кратки. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар. Зарадвах се, когато видях, че фокуса се поставя върху намаляването на емисиите от парникови газове. Тук, когато говорим за енергетика и програма за възстановяване, значи 4 милиарда евро имаме по структурните фондове. Имаме цел от 20% за изпълнение, за това изпълнение ще изразходим около 100 милиарда евро. ще имаме нужда от Европейската инвестиционна банка, от държавните банки. За тези суми мисля, че трябва да окоръжите частните банки да участват в тази промяна в намалението на емисиите от парникови газове. Важно е да се окоръжат частните банки да създадат Европейска инвестиционна банка за енергийна ефективност. Госпожа Цикао за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, в началото на миналата година комисията говореше за 1 милиард евро които би трябвало да се използват за енергийна ефективност. След това бе прият регламента. След това е, е, дойде инициативата Smart Cities и се каза само това, което е, не може да бъде оползотворено в рамките на енергийната програма, ще се използва за Smart Cities. Ние се радваме естествено за това, че ще, парите ще се използват за енергийна ефективност, но това не е достатъчно ако и е, при положение, че вие ще работите заедно с господин е, Хан, ще можете ли да а, е, увеличите дела на освоените средства през следващите години и да кажем, ще делегирате ли една част от а, така, правомощията по разпределяне на е, средствата е, на вашия колега. И освен това, не смятате ли, че тези 4% би трябвало да бъдат повечко от 4? И така. Господин комисар, е, затрупахме ви с въпроси. Моля ви за отговор. Смятам, че вашите желания са в същата посока в която се движат и моите. Ние желаем, естествено, да сме в състояние да отпуснем много повече средства, отколкото тези 114 е, е, милиона. Това е капка в морето. Същевременно, ние всички през следващите месеци и през следващите години ще трябва да разработваме една обща стратегия – в областта на енергетиката. И какво направихме всъщност с това предложение? Ние само удължихме срока за заявки за тези средства, като казахме, че така, средствата могат да се използват за енергийна ефективност, за намаляване на определени емисии и така нататък. По отношение на големите проекти, на Булко да кажем, аз съм умерен оптимист. Но тези 200 милиона, които сме предвидели за Набуко, те ще бъдат инвестирани в Набуко, когато му дойде времето държавите членки се нуждаят от определени средства и затова сме предвидили един многоетапен процес, е, като през следващата седмица се започва с определени срокове, те ще текат но в момента, в който, да кажем, подадени други проекти, средствата не се е, опозотверяват, не се освояват в срок, те автоматично ще се добавят към тези 114 милиона, за които говорим. Говорихме за е, складовите наличности, за депата, да, възобновяемите е, енергийни източници, инфраструктурата, депата, енергийните депа, би трябвало да върват ръка за ръка. Без тези три елемента ние не бихме могли да постигнем целите си в рамките на нашата енергийна политика. Има някои проекти, да кажем, и в моя роден край, в Шварцвалд, където се изгражда нов язовир, ще има е, вец, нещата се свързват, но не всичко е, нали, в рамките на тези проекти е свързано с възобновяеми енергийни източници. И освен това, когато говорим за депа, е, трябва да е, Знаем, че не става дума за резервуари и депа в е, конвенционалния смисъл на думата. Трябва да гледаме по-широко на това понятие. Тук става дума за Европейска енергийна програма за възстановяване, не само за енергийна програма. И това не бива да се забравя. Как точно ще излизаме от кризата? Не зная. В някои случаи съм песимист или скептик, но във всеки случай се предвижда по-висок ръст през следващата година. Економически растеж за следващата година. И затова срокът е определен за края на март за тези, които биха желали да е, се възползват от програмата с, и да кандидатстват с определени проекти. И, както ви казах, ако при е, осъществяването на проекта не се освояват средствата в срок, тогава те влизат в общия фонд. Въпросът, който бе обсъждан и на съвета, а също и в комисията, и в е, парламента, и ще трябва да го решим, е можем ли само с средства от европейските фондове и от европейския бюджет да решаваме проблемите на енергетиката в е, Европа? Какво е положението на национално равнище и доколко ще участват и националните държави? Вчера разговарях с някои от министрите на Полша, на Литва и на други страни без национално участие ми се струва, че нещата няма да се решат. Но при всички положения и без тези средства на европейско равнище не биха могли да се осъществят редица проекти в държавите членки, които са важни не само за съответната държава член, а за европейската енергийна структура. В момента, в който кажем, че приключваме с кризата, излезли сме от нея, приключваме и с тази програма за възстановяване и навлизаме в следващия период на финансиране и на развитие на енергийната структура. Ако успеем, тогава през следващото десетилетие в европейския бюджет ще има вече трайно заложени редове, бюджетни редове, бюджетни рубрики, предназначени за е, развитие на нашата енергийна инфраструктура и енергийните системи. Зададен бе въпроса какво вършим за е, енергийната ефективност на сградния фонд. Да, нещата трябва да се разгледат обаче в комплекс не само сградите, но и транспорта и е, обществената инфраструктура е, във връзка естествено и с е, намаляване на емисиите на СО2. Работим естествено с колегата Хан, заедно, сътрудничим си тъй като е и по отношение на Фонда за регионално развитие не всички средства ще, ще бъдат освоени в срок. И в случаите, в които, да кажем, нещата не вървят така в определените срокове, ще можем да обединим, може би, и е, финансовите средства, когато е, те не са оползотворени в срок. Така че всичко това, което вършим по отношение на, на енергетиката, е, естествено може да бъде от полза и за един занаячия, да кажем, и на общинско равнище. В Мадрид е, миналата седмица говорихме за енергийната система не само в Европейския съюз, но и в скандинавските страни, в Турция, в Средиземноморието и при нашите партньори. Имаме нов директор, който смята, че ще има и нова нов модел на работа, който ще ни позволи да инвестираме средства само тогава, когато наистина е смислено и разумно. Имам предвид най-вече обвързването на енергетиката и научните изследвания. Сега мога да кажа само, че благодаря за вниманието, благодаря за тази дискусия. Мисля, че през есента ще имаме възможност да говорим вече съвсем конкретно и да продължим обсъжданията. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря много за това, че бяхте наш събеседник днес след обед и за това, че се постарахте да отговорите на всички зададени ви въпроси, а те не бяха никак малко. Сега ви моля за малко търпение, няколко минутки, докато влезе следващият ни гост за днес. Proseguiamo questo pomeriggio di lavori molto intenso. Да продължим с работата по напрегнатата ни програма за следобеда. Моля, който напуска залата, да я напусне бързо. Следващата точка в дневния ред. Моля за ред в залата. Искам да приветствам доктор Алберто Поточник, наскоро назначен директор на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Орган, който бе наскоро създаден. Парламентът вложи много усилия в това отношение. Докладчик господин Чечеста положи много усилия за създаването на тази агенция. Директорът на агенцията ще има 10 минути, за да представи работата на агенцията, нейните планове и приоритети. След това ще дам думата за дискусия. Доктор Поточник, добре дошъл, имате думата. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, за мен е голяма чест да бъда тук в залата днес поради следните причини. Първо, защото парламентът представлява гражданите, хората на Европа, понякога, когато обсъждаме либерализацията, реформата в сектората, създаването на единия енергиен пазар, забравяме, че това всичко е за благото на енергийните потребители. Хубаво е да се напомня за това, аз се опитам никога да не го забравям. Второ, доколкото разбирам, парламента е един от най-добрите съюзници на агенцията, що се отнася до подготовката на третия пакет. За мен е чеще съм тук, когато ми бе отправена поканата, бях помолен да засегна поне два въпроса. Първият да ви запозная накратко с напредъка по създаването на агенцията и на второ място да ви дам информация за целите, задачите и приоритетите на агенцията през идните месеци и години. Ще разгледам тези въпроси поред. Административният съвет и съвета на регулаторите бяха създадени. Аз бях е, назначен от тези органи за директор. В момента сме на етап създаване на агенцията – ще засегна три аспекта. Набирането на служители, базата и споразумението. 42 служители плюс до 10 национални експерти. Това е по разчета в момента. Първите 7 свободни места бяха обявени през май. 4 Нови места бяха обявени вчера. Процесът за набиране на служителите, поне що се отнася до първоначалното ядро, вече е започнал. Започваме с лицата, които допълнително ще наемат служители по-късно и с лицата, които ще се занимават с организацията на агенцията в Любляна. Процесът на подбор ще започне скоро. За някои длъжности още през юни. Надяваме се да приключим до август. След това ще се обявят нови свободни длъжности този месец и идния месец. До края на годината се надявам да са назначени поне половината служители или да сме на доста напреднал етап по отношение на набирането на служители. Останалата бройка ще се наеме до година. Що се отнася до базата на агенцията, с комисията и с правителството на Словения се опитваме да определим добро офис пространство за агенцията. Имаме няколко варианта, 6 към тази сутрин. Поискахме оферти от е, словенското правителство. Аз ще бъда в Любляна едната седмица, за да разгледам евентуалните офиси и да осъществя контакти с словенското правителство. Изборът на офис пространство ще стане, надявам се, през август. Планът е базата да е готова за ползване до края на годината. Оперативната дейност на агенцията ще започне в Брюксел, но се надявам, че до година тя ще се премести в Любляна. И на 3 март трябва вече да действа в експлоатация в Любляна. Що се отнася до споразумението, изпратихме проект на словенското правителство в Любляна през май. Това ще е първата агенция на общността със седалище в Любляна – на посещението идната седмица ще започнем официалните преговори. След това споразумението ще бъде вкарано в Словенския парламент. Окончателните преговори ще се проведат по-късно през лятото. Надяваме се споразумението за седалището на агенцията да бъде подписано през септември. Това е положението. Намираме се в начален етап, опитваме се да постигнем максимално бързо напредък. Относно приоритетите, ще разделя, разделя експозето си на две части. Първо, вътрешни, после външни приоритети. Вътрешни приоритети. Да се назначат добри служители, да се създаде добра работна среда, и в агенцията, и в двата управителни органа. Друг приоритет да се създадем съвет за обжалване. Това не е толкова спешен приоритет, но трябва да е факт до края на март до година. Трябва да има възможност за обжалване на решението на агенцията чрез този съвет. И последният вътрешен приоритет след първоначалния преходен период в Брюксел да се установим в Любляна и да организираме работата си там. Относно външните приоритети, моето виждане, моята цел е да добърнесем за завършването на вътрешния енергиен пазар до края на моя петгодишен годишен мандат. Това е крайната ми цел – Относно по-непосредствените приоритети, много от тях са продиктувани от развоя на събитията в сектора, етапа на напредък към създаването на вътрешен пазар, в който се намираме в момента. Една от основните задачи на агенцията ще е да се разработят рамкови насоки. Работната програма по тях ще бъде внесена в парламента до края на месеца. В нея ще бъде посочено в кои области агенцията ще фокусира усилията си. Очаквам сред тях да се включат управление на местата на базите, на задръстванията, връзките, оперативната сигурност, разполагаемост на капацитета в газовия сектор, тарифизация, оперативна съвместимост. Това са областите, в които се нуждаем спешно от рамкови насоки. Възоснова на тези насоки, както знаете, ще се разработят техническите спецификации. През изминалите месеци работихме с РГЕК, регулаторите ползотворна работа свършихме, която ще допринесе за работата на нашата агенция. Друг приоритет 10 годишен план за развитие на мрежите. очакваме Европейската мрежа за системни оператори да представи скоро плана за развитие март месец, като нашата агенция трябва да представи становището си по него. Също устава членската маса. По този въпрос агенцията също трябва да се произнесе. Им през членската маса на ЕНСО като идеята е да позволим на тези органи да работят както трябва. На последно място искам да се организира и надзора, консултантската дейност на агенцията, които са много важни елементи в контекста на участието на заинтересованите страни и следенето на развоя на събитията на пазара. В заключение, госпожо председател, да ви представя моето виждане за работата на агенцията и подхода, който искам да бъде следван от нея. Агенцията трябва да акцентира върху регулацията. Тя трябва да възприеме специализиран подход към регулацията. Ще работим в рамките на политическата рамка, с която разполагаме. Агенцията трябва да допринесе и за определенето на политиката, като предоставя становища и препоръки на парламента, съвета, комисията, националните регулатори. Ще се опитваме да се абстрахираме от политиката, но аз винаги с удоволствие ще разговарям с политиците, както казах в началото на май, защото политиците представляват основните заинтересовани страни от избирателните райони. Вие от своя страна можете да разчитате на агенцията и на мен самия за съвети. Очаквам да си сътрудничим като партньори, работещи за създаването на единен енергиен пазар. Благодаря. Грация, доктор Поточник. Благодаря, доктор Поточник. Господин Видал Квадрас е първия е поискал думата. Благодаря. Много благодаря, господин Поточник, за обясненията. В началото искам да ви пожелая успех в новото ви качество. Разбирам, че позицията, която заемате, не е лесна, но е много интересна. Разбирам, че вашата агенция се намира в Любляна. Една от задачите ви е да отговаряте за инфраструктурата и за сградите. Ние можем да ви дадем една група от експерти, която да ви помага по отношение на сградите, да ги изпратим тези експерти във вашия щаб. Искам да ви информирам, че този орган винаги ще е на ваше разположение. Освен това, господин Поточник, искам да подчертая, че парламента оказа въздействие за създаването на една агенция, която може да функционира като регулатор на един обединен общ европейски пазар. Защитавахме понятието за такава агенция в Европейския парламент. Винаги казахме, че искаме тази агенция да е силна. Естествено, ще трябва да. Трябваше по-скоро да постигнем споразумение с съвета. Окончателният резултат не беше онова, което очаквахме. Искахме агенцията да е изключително стабилна и силна, но така или иначе постигнахме нещо важно. Имаме сега отделни функции, отговорности, надзор, координация, създаване на правила, проекти и така нататък. Ако се използват отделните елементи както трябва, мисля, че ще може да дадете много важен принос Вие ще имате възможност да взимате решения по много важни въпроси от регулаторен характер, въпроси свързани с оперативната съвместимост, които надхвърлят границите на отделните страни. По отношение на взаимното свързване, разбира се, за испанците този въпрос е изключително важен. Трябва да има взаимно свързване Има страни обаче, които са против такъв вид трансгранично сътрудничество. Как вие, като една помощна агенция, ще улесните процеса? Да вземем един практически пример. Как може вашата агенция да помогне да се разреши един подобен трансграничен спор? Благодаря. Госпожа Дел Кастилю. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Поточник, за вашето изказване. Добре дошъл. Казвам от името на моята политическа група. Аз съм координатор. В момента двете агенции в кавички започват своята работа. Това са две агенции, които Европейския парламент и в частност нашата комисия одобри по време на последния мандат. Имаме вашата агенция и агенцията за регулиране на операторите в областта на електронните съобщения. двете е, агенции започват работа по едно и също време, другата ще е базирана в Рия. И е, Берек е, и в малко по-голяма степен вашата агенция ще имат едни и същи проблеми или подобни проблеми. Един от проблемите е свързан с независимостта на националните регулатори – и степента, до която те са независими. Въпроса за тази независимост ще породи проблеми за вашата агенция и за другата агенция, за която говоря. В случая с е, енергетиката, считате ли, че този проблем е голям? Смятате ли, че той ще бъде пречка, поне в началото, за упражняването на вашите правомощия? И ако това е така, какво според вас е решението? Независимо дали ни харесва или не, това е сериозен проблем в някои държави членки. Благодаря госпожа Подимата. Много благодаря. Благодаря господин Поточник. Искам и аз да ви поздравя в началото, искам да ви пожелая всичко хубаво. Без е, съмнение, вие осъзнавате, че имате важна отговорност в трудни времена. Както знаете, парламента искаше тази агенция да играе по-голяма роля. Така или иначе, вие започвате работа, поемате вашата отговорност в едно време на трудности, на промяна. В сила е вече Лисабонския договор, имаме перспективата за общи енергийни проекти. По-рано днес чухме за създаването на Европейската енергийна общност. Всичко това показва, че въпросите за безопасността, сигурността на доставките, конкурентоспособността и устойчивостта на европейската економика, както и за постигането на начертаните цели. За всичко това енергията, енергията и енергетиката ще играят важна роля. Имаме една 10 годишна програма по отношение на мрежите. Колегата Видал Квадрас говори по този въпрос – Моя въпрос е какви възможности ще има вашата агенция, за да разреши проблема с фрагментацията днес в Европейския съюз? Говоря за енергийните мрежи, за мрежите за разпространение на електроенергия, на газ, нефт и така нататък. Втория ми въпрос е свързан с потребителите. Казахте, че честно, често забравяме потребителите, а те са в сърцевината на нашата работа. Когато обсъждахме третия енергиен пакет, одобрихме една харта за правата на потребителите на енергийни ресурси. Тази харта се превръща в нещо изключително важно, защото има много лоши развитие в момента на пазара по отношение на цените. И като се има предвид економическото положение в момента, проблема е сериозен. Чудя се какви инициативи смятате, че трябва да се приемат, за да се гарантират правата на потребителите в Европа, за да може да се запазят ниските те цени, доколкото е възможно, на електрическата енергия, например. Госпожа Амалия Сартори. Благодаря. Госпожа председател. Ще се присъединя към говорилите преди мен. Ще поздравя новия директор на агенцията. Благодаря му за информацията, Той ни информира за проблемите, които отчасти бих казала, че са е, обичайни, нормални, винаги в началото на съществуването на дадена институция или служба. Особено когато си изпълнен с желание да започнеш веднага с работата. Що се отнася до задачите на агенцията, Спомням си за дебатите в пленарна зала, когато ставаше дума за задачите, за функциите на агенцията. Но и не само в пленарна зала, а и тук. Трябва да констатираме, и най-вече да помислим за това, как в рамките на едни определени срокове ще постигнем хармонизация. Трябва да се хармонизират правилата за а, действие на единия пазар, ако желаем наистина този единен пазар да бъде укрепен и да се развива успешно. Новите правила ни задължават нас в Европейския парламент, но и е, всички, които работят за комисията и за съвета, да координираме инициативите, действията си, да работим съвместно. Националните държави естествено също трябва да участват. Е, въпросът е какви са конкретните срокове? И то в връзка с конкретните цели по отношение на единния пазар. Какви са целите в отделните държави членки и като цяло в Европейския съюз? Ние в парламента се надяваме, че няма да се стигне до неразрешими проблеми в отделните държави членки и че по отношение на свързването в мрежа е, ще постигнем е, основната си цел. Господин Турмес има думата. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за доктор Поточник за това, че зае този важен пост. Първият директор на подобна институция винаги има възможност да формира до известна степен тази институция. Алехо спомена, че ние в парламента искахме да има една много-много по-силна агенция за сътрудничество между енергийните регулатори. Парламента трябваше да прибегне до всяка всякакви юридически трикове. Като си има предвид, че нищо подобно не съществуваше допреди, искахме много по-силен регулатор – Днес след обед казахме, че ще създадем група от членове на тази комисия, която ще работи с АСЕР. Ние ще поддържаме връзка с вас и ще наблюдаваме вашата дейност. Имам един конкретен въпрос днес. Имаме 12 енергийни компании в Европа, които притежават 95% от пазара на електричество и газ. Имаме 27 национални регулатори, а не можем да регулираме тези компании. Как смятате вие, че Асер може да помогне за повишаването на готовността на 27-те регулатори да се справят с проблемите по отношение на електричеството и газа в Европа. Е, е, Благодаря, госпожо председател, казва господин Рубих. Хубаво е това, че създадохме нова рамка. Поздравявам е, всички, които участваха в създаването. Новата институция ще осигури на националните е, регулатори достъп е, до е, други пазари. Това е особено важно Са основните играчи на националния пазар. Затова ще задам въпрос, свързан с разрешителните процедури. Имате ли така, конкретни планове за обсъждане на критериите, по които ще се ръководите в рамките на разрешителните процедури? Освен това, взехме решение предложението на комисията за компенсации в е, е, мрежите е, да се обсъди тук в парламента. Вие знаете, че това прехвърляне, трансфера в трети мрежи е свързано с определени разходи в евро. Така че аз ще се занимая или с това решение на комисията, така че след определено време да може да представи конкретни виждания по въпроса, така че да се разрешат проблемите. Давам думата и на колегата Оди. Благодаря, госпожа председател. А, аз а, ще поздравя а, господин директора за избрала на този пост и да му пожелая успех. Въпросът е в каква степен и под каква форма ще информирате обществеността за вашите изследвания, за резултатите от вашите проучвания и за вашите е, решения. Тоест, въпросът ми се отнася до публичността и прозрачността. Господин доктор Поточник, сега ще вземе думата, за да отговори на вашите въпроси. Аз от мое лично име бих желала също да го поздравя и да му благодаря за това, че е тук. Да, наистина въпроса за прозрачността е изключително важен. Много важно е естествено и създаването на агенцията и началото което очевидно вече представлява известна основа за успешна работа в бъдеще, но прозрачността не бива в никакъв случай да страда. По отношение на телекомуникациите, ние се нуждаем от е, много по-силни агенции, по-силни служби. Е, и може би точно по тази причина, по отношение на статута и мандата на АСЕР е, Ние храним много надежди. В известен смисъл очакванията ни, може би, дори са прекалено високи. Аз е, наистина смятам, че правомощията, мандатът е, трябва да е колкото е възможно по- широк, защото ние наистина желаем ефективни действия в това отношение в Европейския съюз, но естествено в е, така, границите на възможното. Както ви казвам, нашите очаквания бяха много високи и много се надяваме, че агенцията ще е, може да играе наистина много силна роля. Благодаря за добрите пожелания. Искам да се извиня, че ще отговоря на всички въпроси на английски. Предполагам, че така ще е по-лесно за колегите да разберат. На господин Видел Квадрас, искам да ви благодаря за предложената помощ по практическите въпроси. Във вторник седмица ще знам повече за това колко трудна е задачата да се намери материално-техническа база за агенцията, да ще се възползвам от вашето предложение. А сега по повод на лежащите въпроси. Междусистемният достъп, доста актуален въпрос. Агенцията ще изиграе своята роля. Както знаете, тя няма правомощие да взима решение, но може да изиграе ролята на морален стожер. По отношение на междусистемните връзки, искам да направя връзка с един въпрос, зададен по-късно. А именно какво може да направи агенцията по въпроса за междусистемната връзка. Няколко неща. Може да даде становище по 10 годишните планове за развитие на мрежата – Становището си се основава на уместността, подходичността на тези планове в контекста на вътрешния пазар. Ако агенцията смята, че плановете ограничават конкуренцията или възможностите за развитие на мрежи между различни държави членки, ние определено ще посочим това в нашето становище. И това определено е роля на агенцията друга роля. Ще се опитаме да решим проблемите с ползването на действащия капацитет. Агенцията ще има съвещателна роля, може да излиза с становища и препоръки. Можем да се намесваме, ако националните регулатори не постигнат съгласие по въпроса за капацитета за междусъстебен достъп между държавите членки или ако с общо решение решат да делегират това решение на агенцията. В тези две хипотези агенцията има право да взима решения, които са задължителни за съответните адресати. Агенцията няма да се въздържа от това да сигнализира за проблеми с междусистемните достъпи, които могат да се решат от економическа гледна точка. По въпроса на госпожа Кастилю за независимостта на регулаторите. Това е важен въпрос. Мисля, че с третият енергиен пакет се подобри изискването за независимост на регулаторите. Във втория пакет се искаше регулаторите да са независими от индустрията, бранша, а според третия – регулаторите трябва да са значително независими от администрацията. След прилагането на пакета, те първо предстои да видим как ще се приложи това в различните държави членки, но стандартите за независимост на националните регулатори трябва да са много по-високи от тези в момента. Решението не винаги е и ясно, защото администрацията има възможност е, да одобрява официално някои аспекти някои регулатори. Надяваме се, че до година ще имаме по-независими регулатори, което ще спомогне и за работата на агенция. Много по-лесно е човек да работи с независим регулатор, отколкото регулатор, който е подчинен на политическата воля на държавата членка. Относно правата на енергийните потребители, госпожа Полимата, съгласен съм с вас, това е важен въпрос. Агенцията ще помогне на потребителите по два начина. Първо ще насърчаваме конкуренцията, единния пазар, компонент, конкуренцията трябва да намали цените, поне спрямо очакваните нива. В началото с италианския регулатор хората питаха след либерализацията къде е намалението на цените. Ако завършим изграждането на вътрешният пазар, ще има по-голяма конкуренция, повече права на потребителя, по-добри условия, повече електричество, по-добро електричество. Една от основните цели на агенцията е да насърчава вътрешния пазар. Вече споменах кодексите за мрежите. Те ще са за първи път задължителни кодекси, в европейски план. В тях ще се отрежат въпроси за управление на задръстванията в мрежата, разширяването на мрежата, т.е. основни компоненти от създаването на единния пазар. Агенцията отговаря и за следенето на цените на дремда. Ще видим как се образуват цените на дребно в държавите членки, има ли аномалии. Ако има аномалии, ще излизаме с препоръки, ще повдигаме въпроса пред националния регулатор или пред парламента и комисията. Госпожа Сартори прояви интерес към хармонизацията, крайните срокове, Надявам се, че можем да си поставим по-високи амбиции от простата хармонизация. Надявам се, че ще интегрираме пазарите. В това отношение, както казах, има важни рамкови насоки, определящи приоритетите. Надявам се те да бъдат публикувани от агенцията през първите няколко месеца от нейното създаване. Много от работата в момента се върши от регулаторите – агенцията ще може да се възползва от набраната до момента инерция. В засегнатите от мен области искам като основен приоритет да залегнат рамковите насоки. Резултат от нашата работа ще бъде днесен в парламента през следните месеци за потвърждение, но очаквам тези насоки да бъдат готови до края на първата година от работата, т.е. до края на идната година. Това е първата стъпка от процеса, с който комисията най-накрая ще приеме кодексите на мрежите. Кодексите ще бъдат проверени от агенцията, за да видим дали спазват насоките, след това ще минем с процедурата за комитология, с контрол от парламента и най-накрая приемането от комисията. Това са стъпки извън контрола на агенцията, но ако ние си свършим сравнително бързо работата, се очакваме, че и другите звена от веригата ще направят същото. Що се отнася до връзката с различните държави, както вече казах, агенцията носи отговорност да се намеси, ако регулаторите в дадени държави членки се съгласят за това, или ако не постигнат споразумение и след 6 или 12 месеца, в зависимост от случая, решението се прехвърли в компетентността на агенцията. Агенцията ще има правомощие за намеса, когато има неразрешени спорове между различните регулатори. Господин Турес Положението е по-добро сега. Имаме 12 енергийни дружества, за разлика от едно в миналото. Регулацията следва да осигурява конкурентоспособност на пазара в Европейския съюз. Конкуренцията сама ще се погрижи да се избегне злоупотребата с позиция от бизнеса. Позицията на бизнеса не му дава пазарно надмощие. Колкото по-голям е вътрешният пазар, толкова по-голяма е конкуренцията между големите национални или регионални дружества, които не са чак толкова големи в европейския контекст. Това е предизвикателството, това е целта, заложена с интеграцията на пазара на първо място. Агенцията ще следи пазара, ако има проблеми, както казах, с готовност ще ги маркираме и ще сигнализираме за тях на вас или на комисията. Господин Рубих, повдигнахте въпроса за процеса, с който агенцията ще извършва одобрението, ще следва най-добри практики. Агенцията има много добрата възможност да се възползва от натрупаният опит в различните регулатори. Има най-различни добри практики. Аз съм работил с италианските регулатори. Провеждали сме семинари с тях, обменили сме най-различни регулаторни практики. Много полуки могат да се извлекат от националните регулатори по линия на най-добри практики. Надявам се, че агенцията ще утвърди тази култура на най-добри практики, събирани от различни кътчета на Европа. Наистина се тръпна от мисълта, че ще можем да работим с опитни регулатори. Относно регламента ITC, Въпросът може да се уреди с рамкови насоки, но най-вероятно той ще се реши предварително. Агенцията ще следи развоят на събитието, особено що се отнася до мониторинговият механизъм. Тя ще съобщава информация на парламента и съвета по въпроса. Господин Оди за прозрачността. Агенцията има мандат да дава да се допитва преди да взима решение. И то говорим за широко допитване. Тук пак можем да се възползваме от челният опит в Европа. Някои регулатори имат добри практики за консултации. Ерик, например, агенцията ще следва същия път. Що се отнася до прозрачността, всички решения на агенцията ще бъдат публикувани заедно с съответната придружаваща документация, с изключение на документацията с гриф секретно. За големите очаквания. Аз също имам големи очаквания и надявам се, че аз и агенцията ще можем да отговорим на очакванията. Благодаря. Grazie, grazie direttore e buon lavoro. Благодаря, господин директор. Желая ви всичко най-добро. Чухме много конкретни отговори на въпросите. Това не винаги става. Много ви благодаря.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 Proseguiamo i nostri lavori. Продължаваме нататък по дневния ред. Моля нашите гости да вземат местата си. Моля. Един процедурен въпрос в началото. Имаме колко? 45 минути. Може ли да действаме така? Три въпроса и след това отговора на 10-12 въпроса и след това отговора, защото отговорите не са точни. Може ли да имаме три въпроса и след това отговор, защото така имаме по-голяма динамика на дебата? Добре, колега, няма проблем. Eh, diamo il benvenuto, dicevo, ai nostri ospiti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 which includes some superconducting uh, magnets, uh, pieces of the vacuum vessel in which the fusion uh, reaction occurs, also pieces както и парчета от първата стена и структурата на дъното на реактора, където а, има големи количества топлина. Виждате как ще изглежда площадката на ИТЕР след 10 години. Имаме платформа, основи, но работата по сайта ще, ще започне следващата година, като се е, изгради най-голямата сграда. Това е Токамака. Сега по въпроса за разходите. Важно е да се каже, че изграждането на ИТЕР е един проект. Това е един много голям проект, който започваме и искам да насоча вашето внимание към четирите основни елемента на един проект Обхвата, сроковете, разходите и рисковете. Нещата са много свързани. Ако започнем да изпреварваме предвидените срокове, това означава, че ще има повече разходи. Освен това, тук ви показвам как се споделят отговорностите между различните организации. ИТЕР и международния екип а, отговарят за а, дизайна и за плановете. Сроковете за изпълнение също са обект на отговорност на ИТЕР. По отношение на рисковете и разходите, те са задължение на ядрен синтез за добиване на енергия в Европа. Тази организация отговаря и за а, разходите и тяхното покриване, когато говорим за националния екип. Европейската комисия даде разбивка на разходите на Европейския парламент. На този слайд виждате промяната между 2001 и 2010 година. Виждате и разпределението между вътрешните вноски, паричните вноски и така нататък. Можем да дадем подробности по-късно, ако желаете. на един слайд просто искам да покажа някои от причините за увеличаването на разходите, за които колегата Триас вече говори. Ще е добре да разберем защо са се увеличили разходите, ако искаме да ги контролираме. На първо място, проекта през 2001 година не беше завършен. Това беше отчетено в един доклад е, за проекта по това време. На второ място проекта през 2001 година беше общ. По отношение на разполагането на площадката трябваше да има промени за кадараж, защото поради някои земетресения основната сграда трябваше да се построи върху сейсмични изолатори. Номер 3, първоначалният проект включваше големи рискове, включиха се допълнителни елементи, за да се намали риска, но за сметка на по-високи разходи. Номер 4, инфлация свързана с разходите за производството на тази инсталация. Някои метали се оказаха много по-скъпи от планираното. Номер 5. Като доказателство за някои от нещата, които вече споменах, проекта за инсталацията не беше завършен и имаше нужда от много повече работа. Имаше разходи и за човешки ресурси. Номер 6. Много от организациите в този проект са напълно нови. ИТЕР, например, в Кадараш, ядрен синтез за добиване на енергия в Барселона. Има подобни организации в някои други от страните. Три години изминаха три години трябваше да изминат, за да се създадат тези организации. И сега срока за приключване на проекта е 3 или 4 години по-дълъг от предвиденото. И накрая броя от страните, на страните се увеличи спрямо от 2001 година. Това доведе до по-високи разходи поради осложнените взаимодействия между страните. Сега, доколко ще бъдат валидни тези оценки? Разходите и оценката за тях бяха преразгледани от независими органи и за международната част на проекта и за проекта Яден синтеза за добиване на енергия. На второ място разходите вече се стабилизираха. Увеличенията се случиха в началото на 2009 и края на 2008 година. От тогава има само малки увеличения за конкретни а, причини. На трето място можем да кажем, че обществените поръчки са в съответствие с оценките, които са направени до сега, освен това проекта вече е на нова фаза. Вече има по-малко риск по отношение на приключването. разходите, свързани с непредвидени ситуации, са е, включени за да покрият рисковете при изготвянето на компоненти и за фазата на сглобяването. Няма обаче средства предвидени за е, рискове, които могат да бъдат определени като нетрадиционни. И накрая, последния слайд ще поговоря за някои дейности, които са насочени към това да се спре увеличаването на разходите. Първо, поради тази смесена отговорност между ИТЕР и вътрешните агенции, като ядрен синтез за добиване на енергия, Работим в по-тясна връзка с ИТЕР, за да се спрат промените в а, обхвата или в а, графика, което ще доведе до увеличаване на разходите. Освен това се опитваме да спестяваме във всичката си дейност, когато се увеличат разходите, например, когато получаваме оферта която се основава на по-високи разходи, например за някакъв вид метал, ние е, успорваме това. Ако искате, мога да спра тук. Е, ще вземем въпросите. Така или иначе ще оставя тази презентация тук на екрана. Извинявам се, че ви прекъсвам. Винаги ще можете да отговорите на зададените въпроси, да включите някои елементи от това, което не казахте. Благодаря на вас, госпожо председател, на нашите докладчици. Изслушах всичко. Е, необходимо ни е, е доверие. И като ви Чуваме, че през 2001 година е, е предприята оценка. Е, експертите са предвидели 2,6 е, милиарда. През 2009 година обаче се оказва, че вече става дума за два пъти и половина повече, над 7 милиарда. Ако процента на това повишение беше по-нисък, да, ще, ще да бъде по-приемливо. Естествено, че в Кадараш са се случили неща, които не са можели да бъдат предвидени. Но очевидно в началната фаза е имало цялостно подценяване на общия размер на разходите. В началото се е смятало, че ще струва не повече от 2,6 милиарда, а сега се оказва повече от 7 милиарда. На какво се дължи тази занишена оценка? И изведнъж сега казваме да, разходите обаче са много повече. И още нещо ме шокира. Текущите разходи 5 милиарда евро които очевидно не са достатъчни. Значи е, всичко това, което е свързано с е, така, разходи във връзка с е, подмяна на остарели техники, инсталации и така нататък. И текущите разходи, всичко това надхвърля очакванията многократно. Ако комисията не може да даде отговор, е, сметната палата ще потърси този отговор. И какво се оказва, че всички държави членки ще бъдат наказани. Ще плащат е, за е, този, така да се каже, бял сон, който би трябвало да ни снабдява и да ни осигури много повече електроенергия. Колегата Бацелс. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам господин директора и господин генералния директор. Благодаря им за информацията. Не съм съгласен с колежката, която говори преди мен. Ние говорим за научни изследвания. И в изследователската дейност трябва да се имат предвид определени е, специфични характеристики. Да, тези данни е, от първоначалната оценка са били реалистични. Ние подкрепяме проекта. Живеем в условията на криза и ни е необходима енергийна стратегия, която ще осигури, ще гарантира енергийна сигурност на европейските граждани. Проектът ИТЕР е важен проект, е, е, който гарантира и това, че е, енергията ще се използва за мирни цели. Това е също но една, едно производство на енергия, което е безвъглеродно. въглеродно много е важен проектът, още повече, че ние имаме и е, други участници, не само Европейския съюз в този проект. Доколкото ми е известно, този проект е единственият изследователски проект, който се координира от Европейския съюз с международно участие. И за това е особено особено важно да продължим работата. Необходими са ни естествено финансови е, ресурси. Въпросът е кои са възможните финансови източници. Европейската инвестиционна банка или преструктурирането на финансовите средства очевидно няма да се окажат подходящо решение. А също времено в рамките на стратегията Европа 2020, ние се нуждаем от този проект. Ние се нуждаем от повече енергийна сигурност. И затова мисля, че държавите членки и Швейцария би трябвало да предоставят е, милиард е, и 200 милиона за този проект. Проектът ИТър е една чудесна инициатива и би могъл да бъде пример за подражание в изследователската дейност и по отношение на ядрената енергия. Преди известно време посетих института в Каросруе и ще попитам господин директора какви са резултатите от работата на института в Карсруе. Както господин Търмс предложи, ще разделим въпросите на два блока. Колегите Мек, Оди и а, а, да. А, първо вие. Благодаря. Трябва да подчертая, че съм очудена от това, което чух през 2001 година е взето решение за финансиране на дизайна на реактор, като финансирането е в големи размери. А също времено сега ни се съобщава, че дизайнът е, е, не е довършен и то поради липса на средства. Това е нещо скандално според мен какъв е, е предварителният е, период е, за подготовка на един изследователски проект, така че той да има бъдеще. Това е нещо, на което на всяка цена трябва да намерим точен отговор. И освен това, съветът миналата седмица не можа да постигне съгласие относно по-нататъчното финансиране на проекта. Интересуват ме различните сценарии по отношение на разходите, в кои случаи, така да се каже, ще се приложи един или друг сценарий от страна на комисията. А освен това, като говорим за сценарии, може би е, има и сценарии за евентуално отлагане тъй като говорим за това, че проектът не е приключил, а може би е, нещата просто няма да се получат с този голям реактор. Може би трябва да се помисли и за други е, изследователски институти, в които да се извърши част от е, работата по този проект, а евентуално, може би, има и сценарии, е, проектът просто да бъде преустановен и да го забрави, след като очевидно е, нещата са свързани с изключително високи разходи, а резултати до този момент все още няма. И освен това, е, има и съвет по въпросите на конкуренцията, който ще вземе също решения. И ако този съвет по конкуренцията реши, че не си струва да се продължава работата, съветът на ИТЕР как ще действа? Нека сега да си призная, че е, се обърках. Съжалявам. Е, благодаря, госпожо председател. Е, няма да коментирам чутото. Ще направя само кратка е, забележка аз лично смятам, че проекта ИТЕР си струва парите. Когато в историята на човешката цивилизация е, хората са открили огъня и са започнали да го използват, е, са се страхували ужасно много, че могат да подпалят всичко около себе си, но ето, че си е струвало да се е, използва огъня и смятам, че и проектът ИТЕР ще претърпи едно подобно развитие. Разходите наистина са огромни, но става дума не само за европейски проект. Е, това е, увеличение на разходите по проекта ще се отрази и на останалите партньори, естествено. И затова бих попитал каква е позицията на останалите партньори по проекта във връзка с много по-високите разходи. Да, а, още две изказвания. Има ли и други желаещи да се изказват? В момента ораторът не използва микрофон. Така, господин Търмес, колегата Брезина и господин Оди. И след това втори кръг. <laughs> въпроси, втора група въпроси, но съвсем набързичко, естествено. Много ви моля, бъдете кратки. Кой ще започне? Много ви моля, първо за съвсем кратки изказвания и после и кратки отговори. Нека да започна с а, един въпрос, а, зададен към края за проекта за машините. През 2001 година имаше добър проект. Това беше един завършен проект. Когато казвам, че нещата не бяха завършени, не казвам, че имаше проект само за част от а, инсталацията. Повечето от системите, от които се изгражда тази машина, бяха проектирани, но по отношение на интерфейса и връзката между системите, нямахме всички необходими елементи. Затова казвам, че проекта не беше завършен. Освен това ви казах, че площадката не беше избрана и съответно дизайна не беше пригоден спрямо съответната площадка, така че трябваше да се свърши повече работа. И още нещо. Дизайна беше добър през 2001 година, но имаше аспекти, за които се считаше, че ще породят рискове по време на експлоатацията на тази машина и от тогава насам тези въпроси бях преразгледани. Взе се решение да се включат допълнителни механизми в устройството, за да се намалят тези рискове. Затова си мисля, че Основанията за това да се подобри устройството бяха на лице, само че това е свързано и с съответните разходи. Това е каквото мога да кажа по този въпрос. Следващия оратор мога да поговоря за сценария. Какъв е сценария в съобщението, което сте получили? ясно се казва, че комисията иска да има поети ангажименти за финансиране до края на финансирането и пускането в експлоатация на машината, за да нямаме криза в следващите години, подобна на днешната. Според оценката на разходите имаме нужда от 7,2 милиарда. Това означава, че трябва да обезпечим тези средства поне до 2020 година за изграждането, за експлоатацията. Не виждаме защо трябва да се увеличават разходите. За изграждането ще имаме нужда от много нови материали но не виждам защо за операциите, за действието на машината да има увеличаване на разходите. Няма да има нужда за, от разходи за персонал. Бюджета би трябвало да остане същия. Казвам, че това са средствата, от които имаме нужда. Това са средствата, които трябва да бъдат осигурени до 2020 година. Ако съвета не ги даде, то комисията ще представи предложение за потенциалните възможности за финансиране за 12 и 13 година. Там имаме ясно разминаване между нашия бюджет и онова, от което имаме нужда. По отношение на сроковете, по въпроса на господин Месарош, сега сме в етап конструкция. Имаме наличните сгради, започваме тръжните процедури. Това ще стане в следващите няколко месеца. Ще имаме 12 отделни тръжни процедури. Сглобяването ще стане до 2015 година. Очакваме така наречената първа плазма, т.е. края на строежа, да се случи през 2019 година. В края на 2019, началото на 2020, а първата реакция Деотери и Трити да стане до 2026-2027 година. Това е срока за сега. Трима оратори, много на бързо. Ако имаме превод, добре, ако не, ще караме без превод. Господин Оди. Tout d'abord, combien je regrette que le Parlement européen n'ait pas été associé euh, à l'ensemble du déroulement et aux difficultés qui ont Съжалявам, че Европейския парламент не бе включен в е, развитието на целия проект и взимането на решения. Държавите членки е, са по-скоро засегнатата страна. Е, комисията отговаря за проекта. Съветът не е реагирал. Е, 2007 има кратко съобщение. Някои от вас а, са получили и това съобщение днес сутринта. И сега виждаме какво става. бюджетът ни притиска и именно а, бюджетните съображения а, излизат на преден план и стласкват назад всички останали съображения. От научно естество, от техническо естество и така нататък. Ние, парламентаристите, опреквахме държавите членки, че не се придържат към записаното в пакта за стабилност. Но ето, че сега трябва да опрекнем комисията. Комисията не е написала нито една едничка дума за глобалното измерение. А става дума за един международен, за световен проект. И има партньори по този проект. Те бяха ли поканени? Миналата седмица бях в Шанхай. И имаше ли там някакво присъствие на ИТЕР? Разговаряли ли сте с американците? Един важен и голям проект в никакъв случай не бива да бъде захвърлен. Но комисията е водещата в този случай. При всички положения трябва да сте подготвени за парламентарна инициатива във връзка с този проект. Проектът е прекрасен. 2050 година хората все още ще населяват Земята. Аз имам малък син, който през 2050 година при всички положения ще живее тук на тази земя. Благодаря, колегата Търмес. Имам конкретни въпроси и очаквам конкретни отговори. Първо, какъв е приносът на Франция? Франция обеща да плати 20 на 100 от разходите за строителството. По разчети към март 2010 за разходите за строителство, Франция ще покрили 20 на 100 от е, тези разходи, по тези разчети. На второ място, ако обичате да не дадете разбивка по държави членки кой, колко ще плати от допълнителните разходи. Хубаво е човек да обсъжда тези въпроси, но да речем моята държава членка, Люксембург, Белгия, Франция също не знаят според вашите изчисления колко трябва да плати всяка държава членка. Трето, международното измерение. Правителството на господин Обама в бюджета на САЩ за 2011 година е предвидила точно 80 милиона долари за ИТЕР. Според наши разчети, това не е трикратно увеличение. Това не е сумата, която трябва да платят. Има несъответствие между официално наличната информация днес за бюджетните разчети в САЩ и за актуалните бюджетни пора, които трябва да фигурират, като се има предвид увеличението на разходите. На последно място, как смеете да поемате ангажимент до 2020 за поемане на всички разходи по строителството, при условие, че ние парламента все още не сме взели решение за финансовата програма за периода след 2013 година. Това, което правите е да предотвратите взимането на решение за няколко милиарда евро от следващата бюджетна процедура за едната финансова програма. Благодаря, казва господин Брезина. Аз вземам думата, за да кажа, че подкрепям този проект. Всички реактори и инсталации, свързани с ядрения синтез, трябва да бъдат тествани. Това е пътят към едно по-добро бъдеще. И аз съм изненадан от тази атака от страна на зелените. Знае, че вие не сте врагове на е, ядрената енергия, но ако е, спрем тестовете е, по ядрения синтез, няма да имаме и е, резултати от е, изследванията. Няма да знаем наистина колко опасно е, е или безопасно е ядрената енергия. И също време не е разумно да се спира проекта на средата на пътя, след като са извършени толкова много разходи. Ние работим съвместно с руски учени, с е, други учени. Е, проектът е, е, с множество партньори. каква е връзката между отделните проекти, които се развиват и от нашите партньори и кога ще имаме резултати. И така, още веднъж да попитам колегата Ремек, иска ли дума. Та и нека да ви кажа, че в е, скоро време преводачите ще ни напуснат. Е, въпросът ми е каква част от е, допълнителните разходи по този проект ще се поемат от нашите партньори? И изобщо предвижда ли се участие на партньорите в тези допълнителни разходи? Или смятате, че Европейския съюз ще трябва да покрие единствен допълнителните разходи? risposta a tutti? A tutti, sì, sì, sì. In inglese ormai parliamo solo. Sì, sì, eh, va bene. Uh, I'll, I'll speak in English. Let me first address the international issue because... По международният въпрос, който бе повдигнат от няколко, да не кажа от всички от вас. Първото, което трябва ясно да бъде разбрано, че според договора всеки международен партньор участва с апортна вноска. Тоест, всеки трябва да допринесе с няколко компонента към проекта, независимо колко струват те. Ако нарастват разходите за вноската на Европейския съюз, това не е проблем на останалите. Всеки трябва да реализира някои компоненти, които в началото на 2011 бяха оценени на една и съща сума като разходи. Ние допринасяме с 45 на 100, всички останалите допринасят с 9 на 100 приносът на Европа е 45,46 на 100 от общите разходи за машината. Разчетите на разходите бяха направени в началото. За всеки компонент разходите могат да нараснат с различни темпове, което е проблемно съответната държава, която отговаря за компонента. Това е много важно. Ако имаме проблем в Европа, това си е наш личен проблем, не на останалите. Останалите може да имат проблем само със своите компоненти, но не и с нашите. The buildings we had, the buildings were at the very beginning costed at a level of Относно сградите, 550 милиона струваха в началото, сега цената нарасна няколко пъти, 1,4 милиарда, 1,3, 1,4. Останалите, разбира се, не искат да поемат това увеличение на разходите за Европа. Разбира се, и при другите се наблюдават увеличение на разходите в заложения бюджет. Нивото на вноската им сега е много по-голямо от това в началото. Ние трябва да дадем своят принос не само със средствата, които ще предвидим, трябва да изнесем цялата, да поемем цялата тежест в самото начало на целият този процес. Международните партньори, всички претърпяват увеличение на цените, но не в същите размери като нас, които отговаряме за, началното, за началната реализация – ние сме готови да подпишем и да одобрим изходната позиция, основните параметри, но това няма да го направим, докато не получиме обещание ние за средства. Не може да подпишем основните параметри без да сме ги обезпечили финансово. Госпожо Турман, вие попитахте за вноската на САЩ. Yes. Um, well,